Уважаеми колеги, времето е пари. И ако се опитваме да изчакаме поне половината членове да се съберат. Сигурно ще мине време, затова откривам заседанието. Добре дошли всички, преди всичко на Клаус Хайнер Лейне, председател на Европейската сметна палата и наш бивш колега. Първо да му честитим избора за този висок пост. Всичко най-добро от нас. Дано и за напред сътрудничеството ни да е така добро. Знаем, че Сметната палата започва реформи и се надяваме през септември да започнем задълбочен дебат. Добре дошли на членовете на сметната палата в този важен ден на представянето на годишния доклад. Добре дошла на госпожа Георгиева, заместник председател на комисията. Радваме се, че останахте при нас. Знам, че имаше друга тенденция, но всяко зло за добро. Много се радваме, че оставате при нас и, и за напред активно ще работим заедно за още по-добро финансово управление – и управление на човешките ресурси. Ние сме зад гърба ви, когато става въпрос за промени към по-добро. Моля да ме извините за днес. Днес на обяд се налага да се явя в, на един митинг с 600-800 души там ще трябва да изнеса реч. Не, нямаше как да откажа. Колегата Лабайола ще продължи да председателства. Предварително ви се извинявам. Още веднъж добре дошли на всички и веднага давам думата на председателя на Европейската сметна палата за представяне на годишния доклад. Благодаря. Първо да благодаря за милите думи по повод на избора ми и на вас, и на всички останали членове на комисията, както и на госпожа Георгиева, която вече писмено изрази благопожеланията си, което за мен беше много мило мога да ви уверя, че аз съм сериозно заинтересован да продължим все така доброто си сътрудничество, а и защо да не го подобрим в някой от а, а, областите за мен е голяма част в първите месеци на моето председателстване на Европейската сметна палата да ви представя годишния доклад. От края на 2015 година различни събития разклачват основите на Европейския съюз и това е причината, поради която се намираме в период на самооценка. Въпросът, който всеки си задава е защо толкова много граждани обръщат гръб на общия европейски проект. Считам, че част от отговора на този въпрос е, че ние, институциите на Европейския съюз, сме загубили до известна степен доверието на нашите граждани. През идващите месеци и години голямото предизвикателство пред Европейския съюз ще бъде отново да спечели това доверие. Аз вярвам, че Европейската сметна палата ще играе важна роля в този процес. Ето защо през следващите няколко минути бих искал да погледнем напред към онова, което е необходимо да бъде направено, а също върху това, което е констатирано в годишния доклад на Сметната палата от 2015 година. Ясно е, че е нужна реформа. Но както, каквато и да бъде тази реформа, тя следва да почива на солидна финансова база. Доброто финансово управление е важен фактор, независимо от това дали Европейския съюз се състои от 27 или 28 държави членки. От гледна точка на Смедната палата са от особено значение четири елемента. На първо място Европейският съюз трябва да поддържа добра отчетност. Хората няма да започнат да ни се доверяват, ако считат, че не управляваме добре парите им и не даваме ясен отчет относно начина на това управление. Отчетите на Европейския съюз за 2015 година са изготвени в съответствие с международните стандарти и във всички съществени аспекти отразяват вярно и точно действителността. Ето защо Сметната палата отново може да изрази становище без резерви относно тяхната надежност. Въпреки това, средствата, които трябва да бъдат изплатени през текущата и бъдещите години, продължават да бъдат твърде високи. Комисията не е изготвила прогноза за паричните потоци, която да обхваща следващите 7 до 10 години. Такава прогноза би дала възможност на заинтересованите страни да бъдат информирани и подготвени за необходимите бъдещи плащани и бюджетните приоритети. Тя ще допринесе и за възстановяване на доверието. Извършваната от комисията средносрочна прогноза за плащанията е стъпка в правилната посока. На второ място – Европейският съюз трябва да гарантира, че финансовите правила се прилагат коректно. Приходите и разходите в текущия бюджет на Европейския съюз се ощетоводяват вярно, но все още се наблюдават твърде много грешки по отношение на извършването на разходите, най-вече в държавите членки. По отношение на плащанията за 2015 година, изчисленият процент на грешки, който измерва нивото на нередностите, е 3,8%. Това е стойност сходна с нивата от последните години но все още е значително над установения от Сметната палата прак на същественост от 2%. Сметната палата отново констатира, че има голяма вероятност и през следващите години тази граница да бъде прехвърлена. Сметната плата отново констатира, че най-високите нива на грешки са при разходите в областите економическо, социално и териториално сближаване 5,2%, конкурентоспособност за растеж и работни места 4,4% административните разходи, това не е, най, не е необичайно, са с най-нисък изчислен процент 0,6. Радостното е, че корективните действия от страна на органите в държавите членки и комисията са оказали положителен ефект върху изчисления процент грешки. В противен случай процентът грешка би бил над 4%. По отношение на 20, 2015 година комисията е извършила оценка на въздействието на потенциалните бъдещи корективни действия. Комисията е предприела стъпки за подобряване на извършваната от нея оценка на риска и на въздействието от корективните действия, но все още могат да се постигнат и други подобрения. Събирането на достатъчен обем неправомерно изплатени средства, за да се намали нивото на грешка под прага на 2%, би било похвално постижение. Независимо от това, Сметната палата продължава да счита, че превентивните действия са за предпочитане за европейския данакоплатец ще бъде много по-добре, ако комисията и държавите членки изразходват средствата правомерно от самото начало, а не да се стига до задействане на трудни, дълги и скъпи процедури за възстановяване на неправомерно изплатените средства. Ако комисията, органите в държавите членки и независимите аудитори бяха използвали цялата налична информация, те можеха да предотвратят или да открият и коригират значителен дял от грешките още преди да се извършат съответните плащания. Анализът на Сметната палата показва, че има възможност за намаляване на грешките чрез подобряване на модела на разходните схеми. Един от основните фактори за нивото на грешки а, е между схемите с възстановяване на разходите. Европейския съюз възстановява разходи за допустими дейности въз основа на изготвени от бенефициентите декларации и схемите с предоставяне на права за плащане, при които плащанията се извършват при изпълнение на зададени условия. Нивото на грешки при схемите с възстановяване на, с възстановяване на разходи е 5,2%, т.е. два пъти повече от нивото на грешки при схемите с права за получаване на плащане, където е 1,9%, т.е. под 2%. При тези различни видове плащания не бива да се забравя и въпросът за ефективността, т.е. за постигнатия резултат различната ефективност трябва да се разглежда по различен начин. Подобряването на модела на разходните схеми ще намали грешките и ще позволи на гражданите да използват тези схеми с много по-голямо доверие. По-простото е по-защитено от грешки. Това е основното правило. А, уважаеми дами и господа, във време, когато за много хора просперитетът не е даденост, нашите граждани трябва да знаят, че всяко евро, изразходвано от тяхно име, е изразходвано по предназначение и възможно най-ефективно. Също така трябва да се гарантира, че достатъчно средства се насочват към одобрените приоритети на политиките и се заделя необходимият резерв за справяне с кризи. Съгласно настоящата уредба, това се оказва доста трудно и в двата случая. Ето защо моят предшественик посочваше нуждата от възприемане на изцяло нов подход. Все още е твърде рано да се каже кога и дали това ще стане реалност. Дали ще се обсъществи такъв подход. Междувременно обаче беше направен средносрочен преглед на действащите разходни програми. Той съдържа редица законодателни предложения за това как да се подобри бюджетната гъвкавост и да се упростят финансовите правила. Сметната палата в най-скоро време ще изготви становище относно тези предложения. Сметната палата приветства факта, че Европейската комисия отново призова акцентът да бъде поставен върху резултатите – но това, което все още липсва е измерението на економическата ефективност, оптимизацията и това ме води до третия елемент – доброто финансово управление. Нашите граждани с право очакват Европейския съюз да гарантира оптимална економическа ефективност. Те искат да са сигурни, че е постигнато по-добро съотношение от това, което техните национални органи биха постигнали самостоятелно. А успяли ли са проектите на Европейския съюз да постигнат економическа ефективност през 2015 година? Поставили ли са си реалистични цели от самото начало? Били ли са разумни извършените разходи? Били ли са програмите или проектите по-скъпи или по-малко скъпи от тези, което, които биха реализирали при различно ниво на управление. Това са все въпроси с труден отговор, докато не се въведат правилни механизми за отчитане. Тази година не обръщаме особено внимание на предизвикателствата, пред които е изправена комисията за отчитане на резултатите от извършените разходи и изследвания по програма Хоризонт 2020. За Хоризонт 2020 установихме, че в сравнение с седмата рамкова програма действително са постигнати подобрения, но въпреки това комисията продължава да има ограничени възможности за мониторинг и докладване на резултатите от изпълнението на програмата. Връзката между десетте нови политически приоритета на комисията и стратегическата рамка за Европа 2020 и Хоризонт 2020 следва да се уточни. Липсата на яснота може да се отрази и на други дейности на Европейския съюз. Това е основният проблем. Конкретните мерки могат да се предприемат на базата на определена стратегия и не винаги нещата съвпадат. Постигнат е напредък по отношение на показателите, използвани от Комисията за измерване на резултатите от изпълнението, но все пак има слабости. Управленските цели също трябва да бъдат по-добре разработени от генералните дирекции на Комисията. Казахме вече, ние приветстваме искането на комисията за средносрочен преглед за по-опростено и по-интегрирано докладване относно изпълнението и управлението на бюджета на Европейския съюз. А, това е нещо, което Сметната палата от няколко години препоръчва. Също така отбелязваме, че, трябва да се, че е трябвало да се предприемат допълнителни мерки, когато използването на средствата не е оптимално. По-настоящем се счита, че ако всички средства са изразходвани и отчетени в съответствие с правилата, това е достатъчно, а не би трябвало да е така. Трябва да има истински стимули за постигане на економическа ефективност, а не просто изпълнение на целеви нива на разходите и избягване на нарушения. Защото дори ако всички средства са отчетени, всички правила са спазани, това не гарантира, че финансираните от Европейския съюз проекти са постигнали добра економическа ефективност. Ако гражданите не са убедени, че системата работи за тях, не можем да очакваме от тях да се доверяват на тази система. Те искат да видят конкретни резултати. Трябва да знаят с какви средства са постигнати тези резултати. Тази връзка, ползата от средствата, от една страна, и тяхното влагане от друга трябва да стане много по-ясна. Госпожо председател, уважаеми членове, доверието изисква също така и прозрачност и увереност, които представляват четвъртия фактор за доброто финансово управление. Комисията трябва да докладва пред парламента и гражданите за същественото и това, което се докладва, трябва да бъде проверявано и аудитирано от независим аудитор. И все пак увеличеното използване на финансови инструменти, които не се финансират пряко от бюджета на ЕС и не, аудитират, и не се аудитират от сметната палата или до някъде само се аудитират от нея, носи по-големи рискове за отчитането и за координацията на политиките и операциите на ЕС. Одитите на Сметната палата не само осигуряват увереност по независим начин, те дават също така възможност за отправяне на препоръки за подобряване на финансовото управление на Европейския съюз. Част от, голяма част от препоръките на Сметната палата се възприемат и изпълняват от комисията. Но е различно нивото на формалните мерки, които се предприемат в е, държавите членки. Много малко е, от е, промените, които се препоръчват в националната политика, се прилагат. Финансовото управление на Европейския съюз трябва да бъде подобрено. Необходимо е да се проведат правилните реформи и то скоро ще представим своите коментари за комисията и се радваме да ги обсъдим с вас. Ако искаме да създадем финансова система на ЕСА, на която гражданите да вярват, институциите на ЕСА трябва да работят ръка за ръка. Сметната палата ще даде своя примус за това. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин председател на Сметната палата. Благодаря и на всички членове на Сметната палата за работата им по годишния доклад за дейността за 2015 година. Това ще е едно приятно за вас заседание на Комисията по бюджетен контрол, защото днес на председателското място ще се изредят всички заместник-председатели на Комисията. След малко ще предам штафетата на господин Вон, това показва колко важна е за нас срещата с вас днес. Що се отнася до изпълнението на бюджета и допълнителните ползи от него. Това за нас е много важен въпрос. Сега ще дам думата на заместник-председателката на комисията госпожа Кристалина Георгиева, тъй като този въпрос е и сред приоритетите на комисията. Вие отговаряхте за освобождаването от отговорност миналата година и сте работили и по всички препоръки на Сметната палата. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Приветствам факта, че са толкова активни председателят и заместник-председателите на вашата парламентарна комисия. Същото въжи и за Европейската комисия. Ние изключително сериозно подхождаме към въпроса за годишния доклад на Сметната палата. Искаме да обменяме опит с нея, за да усъвършенстваме работата си. Съгласна съм с председателя на палатата, господин Лене, че трябва да си възвърнем доверието на европейските граждани. Ако искаме да си го възвърнем, трябва да подхождаме сериозно към препоръките на Сметната палата, както на ниво комисия, така и на ниво държави членки. Това е първата официална размяна на мнение с председателя на палатата, господин Лене. Преди това разговаряхме неофициално. От името на комисията искам да ви уверя, че възнамеряваме да продължим много конструктивния обмен с Сметната палата, който започнахме по времето на вашия предшественик, господин Калдейра. Приветстваме годишния доклад на Европейската Сметна палата. Ние активно участваме в този процес. Много активно ще участваме на крайния етап от него, именно оценката на препоръките на палатата и интегрирането им в работата на комисията. Благодаря ви, че за девета поредна година излизате с аудиторско становище без резерви за финансовите отчети на комисията. Твърдо сме решени да продължим добрата си работа, за да може и в бъдеще да излизате с такива становища. Нека също така отдам дължимото и на работата на всички служители на комисията. Те допринесоха за това аудиторско становище без резерви. Сега ще се спра върху констатациите ви за процента на грешки. Както посочи господин Лене, за 2015 година процентът на грешки е 3,8%. За първи път от много време насам процентът на грешки е под 4%. Това отразява една тенденция от последните години. Тенденция на спад в процента на грешки. Тази тенденция за нас не е даденост. Осъзнаваме, че трябва да продължим работа, но тази тенденция е положително послание и трябва да я признаем като такова. На какво се дължи спадът в процента на грешки? Дължи се на подобрения в две основни области на политика – природните ресурси и по-точно ОСП и кохезионната политика. Благодаря на Сметната палата за една много важна констатация, а именно – прехода към схеми, основаващи се на право на плащане. Този преход допринесе за положителната тенденция на спад в процента на грешки. Защо е важен този преход? Защото той очертава пътя, по който трябва да продължим и в бъдеще. Решени сме да продължим по този път. Процентът на грешки на ниво администрация е много нисък 0,6%. Това е знак за дисциплина. Поемам ангажимент да продължим да проявяваме подобна дисциплинираност. Важно е да отбележим препоръките в области, в които можем да подобрим работата си. Това се отразя, ще се отрази добре както на нашите служби, така и по места в държавите членки. Добре е да признаем какво сме постигнали до момента, но и трябва да знаем също така какво трябва да се направи още в бъдеще. Във връзка с това, нека подема нещо много важно, което каза господин Лена, именно, че превентивните действия са за предпочитане пред оздравителните мерки. Ще продължим да си взаимодействаме с държавите членки, за да можем на ранен етап да установим риска от грешки, да го намалим и така да предотвратим допускането на грешки. Сметната палата справо посочва, че има още какво да се направи в тази област. Има още какво да се направи, за да се предотвратят грешките. Как може да се предотврати допускането на грешки? Първо, може да продължим да използваме инструментите в тази област, като временно преустановяване на плащанията, контрол и управление на установените системи. Трябва също така да продължим с корективните действия, както правехме и в миналото. Корективните действия не само връщат средства в джоба на дънакоплаците. Те са основен фактор за недопускане на грешки. Когато бенефициентите са наясно, че в случай на грешки ще последват корективни действия, то те са и по-мотивирани да избягват допускането на грешки. През 2015 година корективните действия и възстановяванията на неправомерно извършени плащания възлизаха на 3,9 милиарда евро. Това е сума в значителен размер. Ще излезем със съобщение за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. За нас това съобщение ще е възможност да проведем по-задълбочени разисквания по тази тема. Нека премина на още един фактор, който е от голямо значение за възвръщането на доверието на гражданите, а именно отделянето на внимание на резултатите. Миналата година при представянето на годишния си доклад Европейската сметна палата с право заяви, че трябва да има баланс между резултатите, изпълнението и съблюдаването на изискванията и процедурите спазването. Ще обсъдим тази тема по-подробно, когато анализираме доклада на Сметната палата. За сега ще се спра върху два момента. Първо, по хоризонт 2020 трябва да се направи по-задълбочен анализ на резултатите. Вече се прави такъв анализ. Приветствам комисар Моедас и неговия екип за поетия ангажимент и за работата, която вече вършат. Второ, трябва много силно да застъпим резултатите в областта на кохезионната политика. По новите програми резултатите и изпълнението са много по-съществен фактор при разработването и одобряването на програми и при оценката на въздействието от тях бе проведена втората конференция на тема Бюджет ориентиран към резултати. Благодаря на всички, които участваха в нея. Сигурна съм, че по време на тази проява сте установили колко насериозно подхождаме към съставянето на бюджет ориентиран към постигането на резултати господин Лене. Надявам се, че на третата годишна конференция, посветена на тази тема, вие ще сте сред нашите гости. Преминавам към заключението си, в което ще се спра върху прозрачността и отчетността. Отново ще цитирам господин Лене. Опростените правила означават по-малък брой грешки. Ако искаме да подсилим отчетността и прозрачността, първото, което трябва да направим е да опростим правилата. Изготвяме предложение в момента за преразглеждане на финансовия регламент. Работим по това предложение с пълното убеждение, че този път трябва да се възползваме от шанса си да упростим правилата. Надявам се, че парламентът, съветът и комисията ще предприемат правилните действия, така че Сметната палата да наистина да може да констатира, че сме въвели упростени правила, довели до по-малък брой на грешките. Както каза и господин Лене, това ще е акцентът, който ще поставим по време на междиния преглед на бюджета. Преразглеждането на финансовия регламент ще ни даде повече възможности да постигнем онази цел, която очертахте и вие, а именно да дадем ясна представа на гражданите за това какви резултати постигаме благодарение на техните жертви. Благодаря още веднъж на Сметната палата. С удоволствие ще си взаимодействаме с вас, така че вашите препоръки да доведат и до осезаеми резултати в комисията и в държавите членки. Благодаря, госпожо заместник председател. Благодаря и за активната ви роля в този процес. Надявам се, че ние успешно ще приключим и с средносрочния преглед. Сега давам думата на скъпите ми колеги, господин Вон. Той ще председателства. Аз ще бъда тук в качеството си на докладчик в Сянка за годишния доклад, така че ще давам своя принос от тази гледна точка. След това ще дам думата и на господин Зелер, който е докладчик за освобождаването от отговорност за тази година, за годишния доклад на Сметната палата. Така че сега влизам в ролята си на докладчик в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Лене, позволете и аз да ви поздравя за избора за председател на Сметната палата. Още когато бяхме колеги тук, работехме много добре заедно. Мисля, че и в новито ви качество същото сътрудничество ще продължи, както и с другите членове на Сметната палата, най-вече с колегата Лазаро. Госпожо заместник председател, колеги, да се даде или да не се даде освобождаване за дадена бюджетна година, винаги е крайна точка на една много сложна процедура. Нашата комисия може да разчита за тази процедура винаги на експертните знания и подкрепата на Сметната палата. Ето и този път получихме доста сериозен труд от Сметната палата, нейния годишен доклад, за който много благодарим. Тази година за нашата оценка няма да бъде нашата оценка няма да бъде едностранна. Разбира се, че положителната тенденция в процента на грешка е много добра и ние поздравяваме комисията за това, че е предприела анализ на резултатите. Но освобождаване, процедурата по освобождаване за 2015 година посочва и някои проблеми, които са били предвидими още в началото и сега играят голяма роля. Това е преди всичко огромният проблем с неизплатените средства и забавянето в при започването на новия програмен период. Същевременно и това, че финансовата рамка на Съюза не е достатъчно гъвкава и не се приспособява достатъчно бързо към новите предизвикателства, особено особено тези към бюджета. Мисля, че по този въпрос трябва да продължим да работим, за да направим бюджета по-гъвкав, за да може той да реагира по-бързо на актуални събития. На, в последната процедура по освобождаване бяхме посочили, че недостатъчното съгласуване на планиране и политически приоритети, примерно стратегията ЕС 2020 може да доведе до, спънки, извинете многогодишната финансова рамка, стратегическото планиране, например, е направено преди да се номинира новата комисия и преди да се избере новият парламент, така че председателя Юнкер наследи една 10 годишна програма, а е принуден да реагира на нови предизвикателства и да разработва нова 10 годишна програма това не улеснява планирането и провеждането на европейските програми. Към това предизвикателство се добавиха и кризи, на които трябваше да се реагира. Това са бежанската криза, терористичната заплаха, въпросът за финансовата стабилност на някои държави членки, най-вече Гърция опасността от терористични атентати в Европа, необходимостта от защита на външните граници на Европа, санкциите срещу Русия, многогодишната финансова рамка не беше не е съобразена достатъчно нито с тези събития, нито с десете приоритета на Юнкер. И ето, че сега трябва да лавираме някои средства се разходват по, по правилата на старата финансова рамка. Например, аграрните плащания 2014 средства по кохезионната политика и по линия на седмата а, изследователска програма въпреки че бяхме навлезли в новия програмен период. Особено в структурните формове имаме много висок процент на неизплатените средства. 10% са били това през 2014 година. Все предстоящи плащания. Освен това, в края на 2015 година държавите членки все още не бяха номинирали даже и 20% от разплащателните агенции по структурните фондове, което може да доведе до още по-голямо забавяне за периода 2014-2020 година. По-голямо забавяне в сравнение с предходния период тези обстоятелства се отразяват пряко върху ниското ниво на плащания в бюджетната политика по бюджет 2017 а, като трябва да се намерят и пари, за да се реагира на кризите, така че някои държави членки ще трябва да помислят за нова ориентация на кохезионната политика тъй като процедурата по освобождаване 2015 се отнася до предходен период, то процентът на грешка е, се оказва много нисък в аграрните плащания, например, но още от до година новите предизвикателства, като екологосообразното селско стопанство и други неща, новата ориентация на селското стопанство. Бенефициерите ще, бъдат, ще се сблъскат с нови предизвикателства. Въпреки това плащане, грешката по втория стълб остава все такава висока, но тук всичко зависи от сътрудничеството на държавите членки. Така че усилията по втория стълб трябва да са насочени преди всичко към предотвратяване на слабости и грешки и да се работи по-тясно с държавите членки, за да може разполагаемите средства да се а, разходват надлежно. Нашият бюджет не е само претоварен, а и доста фрагментиран. Знаем, че най-важният проект на комисията Юнкер е създаване на растеж и а, заетост. Но а, той минава, този проект минава през Европейския фонд за стратегически инвестиции, който не е изцяло европейски, е, фонд на Европейския съюз, така че може да се аудитира само частично. Комисията за бюджетен контрол поиска от ЕФСИ оценка на постигнатите резултати. Прочетох, че 100 милиарда евро инвестиции са били направени, което е довело до повече работни места и растеж. Много хубаво. Но все пак трябва да се направи оценка на резултата. Още повече, че се настоява за продължаване на действието на ЕФСИ. Аз смятам, че Сметната палата трябва да направи проверка на ЕФСИ. Благодаря на Сметната палата, впрочем, за аудитирането на финансовите инструменти. Благодаря. Сега давам, предлагам господин Лене да отговори на вашето изказване и след това ще дам е, думата на господа депутатите. Заповядайте, господин Лене. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Целер за бележките му. 3,8% е настоящата стойност, една стойност от 4% като изчислен процент на грешки говори за положителна тенденция. Но калкулирането на тази стойност допуска голяма математическа гъвкавост в размер от плюс-минус 1 до 3%. И като се вземе предвид това, няма голяма разлика между 4,3 или 3,8. Не можем да кажем, че е постигнато реално значимо подобрение, но можем да добием представа за тенденцията през изминалите години. Тази тенденция се иллюстрира от настоящата стойност. По казаното от господин Целер за все по-засилващата се тенденция на съставяне на програми в многогодишен план, от което се забавя плащаният, забавят плащанията. Целият този проблем на схемата N плюс 1 до N плюс Хикс води до затруднения с паричните потоци и до забавене на плащанията. Разбирам какви са политическите фактори, които определят тази тенденция. Същото въжи за нововъведените инструменти, по които много често се създават паралелни бюджети в допълнение към европейския бюджет. Разбирам какъв е и проблемът с ЕФСИ, разбирам какви са политическите фактори наложили учредяването на този фонд, но в крайна сметка всички тези инструменти според мен трябва да се обединят пред комисията по бюджети в парламента бе представен един документ, съдържащ преглед на различните фондове и инструменти, по които се финансират европейски проекти. Този документ бе озаглавен Галактиките на отделните бюджети. Мисля, че това е едно много добро определение. Крайната цел, според мен, обаче, трябва да е обединяване на всички тези инструменти в един общ пакет. Това няма да стане естествено от днес за утре. Предложението за преразглеждане на финансовия регламент може да бъде една от първите стъпки в тази посока. По темата FC Бих помолил колегата Лазаро да ви представи настоящото положение в Сметната палата. Той е главен докладчик по годишния доклад на Европейската Сметна палата. Освен това председателства и петия състав на палатата, който в момента изготвя становище на тема ЕФСИ. За това ще помоля господин Лазаро да се изкаже по тази тема. С ваше позволение, господин председател. Благодаря. Моята палата номер 5 се занимава с финансирането и администриране на средствата на Съюза. Фонда за стратегически инвестиции е един от основните компоненти на нашата работа. Ние планираме да излезем с три е, документа или продукта в е, следващите няколко е, седмици до края на годината. В края на октомври Палатата ще приеме становище за предложения регламент за разширяване на Фонда за стратегически инвестиции. Това ще се направи своевременно, така че да се улесни е, обсъждането преди приемането на този регламент. Ще излезем също така с становище за оценката на комисията. Тази оценка се очаква да бъде е, публикувана в началото на януари. Ще направим съответен одит по е, FCE. Благодаря. Благодаря. Благодаря за изказването. Сега ще дам е, думата на първите трима оратори. Госпожа Габриова, трябва да излезе скоро от залата, след това господин Ба и господин Пирински. Благодаря. Благодаря много на Сметната палата за извършената работа, за доклада за 2015. Много интересно, вълнуващо беше за мен през така да огледам доклада през очите на докладчик от миналата година. Виждат се тенденциите, виждат се постиженията и за мен бе интересно. Миналата година Европейската палата излезе с един пилотен тест, за да види връзката между дейностите по стратегия 2020 и подкрепата за бюджета. Изрично бе казано, че ще продължат тези тестове. Кои области сега направихте тези тестове? Е, за доклада за 2015, какви са резултатите, какви са наблюденията ви, какви са препоръките, разбира се. Имате ли конкретни препоръки, обосновани в такъв смисъл? Имам въпроси за заместник председателя на комисията госпожа Георгиева. Говорихме много за вашата дейност е, в рамките на една година. Вие разработихте в много голяма степен така идеята за бюджет ориентиран към резултати. Какви са вашите очаквания за следващия период на освобождаване на отговорност? Тоест, Какви са и очакванията ви свързани с настоящия доклад за 2015? Могат ли неговите резултати да се приложат към подхода бюджет основан или ориентиран към резултати? Може ли директно да се прилагат тези принципи? И накрая, какво ще направи комисията, за да намали е, нивото на грешката, включително и на междинните органи? дали упростяването е удачният път. Благодаря. Господин Савама? Благодаря, господин председател. Господин председател на Сметната палата, нека да ви поздравя първо с вашия пост. Много е приятно да ви видим тук при нас. Искам да ви благодаря особено за яснотата на вашата презентация – много освежаващо беше. И надявам се, че това не са само празни пожелания, но така мисля, че усетих е, известен оттенък на откровенност а, е, в а, е, коментарите ви, особено по отношение на грешката, включително и за страните членки. Аз винаги съм отделял изключително внимание на два аспекта. Първо, дали разходваните средства дават своята добавена стойност и второ, конкретната информация за отделните страни, т.е. географски аспект. И искам да ви задам един конкретен въпрос по презентацията ви. Казахте, че е необходимо да има истински стимули, за да се получи добавена стойност на разходените средства. Може ли да, разработите тази си мисъл, евентуално да ни дадете някои примери за това какво имате предвид? И накрая, не мога да не подчертая колко много съм съгласен с вас, с изказването, че ние трябва да работим изключително в интензивен порядък, защото времето не е много. Господин Пирински. You, And... Uh, Благодаря, господин председател. Ако ми позволите, ще се присъединя към всички тези, които ви пожелават успех на вашия пост и се надявам, че това ще донесе и до подобрение в общото усилие за решаване на въпроса и проблемите с разходването на парите. Исках да подчертая една теза, която вие изказахте в общата си е, презентация, е именно доверието. И в такъв смисъл три измерения има е, тази тема. Първо – акцента върху нивото на грешката. Считате ли, че гражданите разбират какво означава ниво на грешка или процент на грешка? Тук в нашата комисия върви един постоянен дебат и аз винаги заставам на позицията, че това изключително внимание върху нивото на грешката и случаите на измами – като че ли слагат твърде много светлина върху нашите притеснения. И може би това води и до загуба на доверие, защото по този начин се губи общата картина. Значи процента на грешката е около 4, значи 96 са без грешка. За това е необходимо гражданите да виждат и един балансирана, отговорена, ясно представена картина за разходите, но тази картина трябва да обхваща всички измерения. И вашият трети е, основен компонент, добавена стойност, според мен трябва да стане първи, така че гражданите да могат и ясно да виждат каква е добавената стойност на средствата. И в такъв смисъл абсолютно съм съгласен с вас, че основният, първият проблем е системата за отчетност да бъде правилната. Ние можем да работим страна по страна, но когато страните имат различни е, е, методи на отчитане, големите страни могат да отчитат различно ниво на грешка или измами, е, по-малките или новите страни, които нямат е, навици за системите за отчитане, отчитат и най-дребните проблеми. Като втори приоритет, вие коментирахте е, колко важно е да се правят прогнози за паричните потоци и като цяло дейността по бюджета да бъде представена като цяло. Говорихте за галакция, може би галактика и в тази галактика сигурно ще се появят нови звезди с доверителните фондове и други. Но в тази галактика може да се окажат и черни дубки. Затова цялостното ни предизвикателство е да получим ясна картина за това как се изпълнява бюджета и за това разчитаме и на аналитичната оценка на Сметната палата. Трето, финансовите инструменти. Господин е, Целер говореше за тях. Фонда за стратегически инвестиции – сега ще има средносрочен преглед. може би има неща, които сме наследили от предходния мандат и така нататък, но за това и този средносрочен преглед. И за това и трябва да видим по какъв начин ще постигнем това, което се очаква от нас според договорите. Не трябва да забравяме и идеята за социалната економика, за социалната и териториално сближаване. Във всички случаи въпросите далеч не са само един. Благодаря. Господин Лене, искате ли да го отговорите? Мисля, че Първият въпрос ще получи отговор от колегата Лазаро, специфично за 2020. Аз искам да отговоря на другите а, два въпроса. Господин Заванова а, засегна темата за географското разпределение и за стимулите, които трябва да бъдат предложени за да се наложи идеята за създаване на добавена стойност през последните две години, включително и по на желание на парламента. През 2014 година започнахме да изискваме повече информация специфично за географски региони в държавите членки. Но това, което не можем да направим е да даваме сведения за специфични проценти на грешки по държави членки, защото нямаме съответната методика а, и а, извадката, с която работим, прави това невъзможно. Но това, което можем да правим е да оповестяваме информацията, с която, се, с която разполагаме, която няма да има статистическа представителност, но все пак ще бъде и индикация и ще може да се използва за други цели. Това го и правим през 2014 година. Нещата са свързани и с казаното от господин Пирински. Аз бих го нарекал бъдещето на процента на грешка ще направя следната оговорка. Ако погледнем назад и видим какво сме постигнали през последните 20 години с тази методика, мисля, че ще е, се убедим, че сме имали успехи. През 90-те години имаше време, когато в комисията нямаше функциониращи вътрешни контролни механизми. Тогава не публикувахме процента на грешката, но в някои сектори те бяха двуцифрени това е, се промени и то като устойчива тенденция комисията вече има много добре функциониращи вътрешни системи. Все още не сме стигнали там, където желаем, т.е. под границата на същественост, но сме постигнали огромен напредък. Същевременно през изминалите години обаче наблюдаваме, че е, нищо не се променя съществено и че методите за измерване имат своите граници. За това сега водим вътрешна дискусия за модернизация и приспособяване на годишния доклад към новите изисквания. Имаше закрито заседание преди е, повече от седмица на сметната палата, но то беше нещо като брейнсторминг. Просто се нахвърлиха идеи. Те първа предстои да се разработи стратегически документ, който да се обсъди в сметната палата вътрешно, след което ще се обсъди с всички останали засегнати страни. Това мога да ви съобщя сега. След като приключи този процес, ще видим какви реформи могат и какви не могат да се направят, какви реформи могат да се осъществят с съгласието на засегнатите страни. Проблемите, които засягате вие, ги засягаме и ние в Сметната палата и знаем много добре, че има инструменти, които трябва да се развият по-добре. Така че през следващите години очаквайте промени, но какви конкретно и точно ще бъдат, все още не може да се каже.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 повдигнахте въпроса за прозрачността на паралелните бюджетни структури и проблема с ликвидните средства. Пак казвам, ние обръщаме внимание на този проблем, но не можем да го решим. Трудно е да се реши политически, защото структурите за МФР е са вече утвърдени за следващите години и когато се случи нещо ново, то не може да се обслужи с нови новите, с наличните инструменти и след като не може, естествено, че ще се измисли нов инструмент. Разбира се, че а, признаваме, че това води до намаляване на прозрачността, а, че има рискове но не бива да забравяме целта. Крайната цел е всичко да се обедини, да стане прегледно, прозрачно, за да не се загуби контролът. А, въпросът по това как можем да увеличим добавената стойност, Сметната палата вече е започнала да го прави не бива да се фокусираме едностранно а, върху изпълнението на разпоредбите. Трябва да същевременно точно толкова тежест да придаваме и на резултата, т.е. успешно ли са изразходени средствата в съответствие с намеренията и целта ли е. И ако започнем да обръщаме повече внимание именно на този момент и разработим системи за измерване, на, на, на, на резултата, то тогава ще увеличим добавената стойност, защото тогава вече ще стане ясно черно на бяло, че не е достатъчно просто да се спазват стриктно правилата. Казах ви вече, в Сметната палата отдавна има разговор по този въпрос. Това е и предмет на вътрешна дискусия. Но разбира се, че същото може да се каже по адрес на институциите, законодателите, комисията, която отговаря за управлението на бюджета. Те, тя също трябва да помисли за по-сериозен акцент върху резултата. Само така можем да постигнем добавена стойност. Сега с ваше позволение колегата ще отговори на въпрос. Thank you. Благодаря. Резултатите са предмет на наши специални доклади. През изминалите няколко години резултатите са включени и в годишния ни доклад за дейността. В глава 3 постигане на резултати с помощта на бюджета на Европейския съюз се спираме върху някои от основните дейности на Европейския съюз. Миналата година анализирахме Европа 2020, тази година Хоризонт 2020. Констатациите ни за Хоризонт 2020 са, че комисията разполага с ограничени възможности да извършва мониторинг върху напредъка по Хоризонт 2020. Защо? Защото няма ясна връзка между политическите приоритети на комисията Европа 2020 и Хоризонт 2020. Нещо повече, през изминалите няколко години в рамките на пилотна дейност докладваме за резултатите по проекти, които сме аудитирали в рамките на работата си по процента на грешки. Тези проекти са описани в глава 2 Селско стопанство и кохезионна политика. Продължаваме все по-силно да поставяме акцента върху резултатите. Във връзка с това, нека се спра върху загрижеността, която изрази господин Пирински, а именно, че някои държави членки могат да се окажат в необлагодетелствана позиция. Според нас това няма да е така тъй като географската информация няма да е проверка на транзакции, няма да докладваме за процент на грешки. Географската информация ще бъде просто една възможност ще обсъдим отделните варианти, ще ги обсъдим и с вас. и в рамките на географската информация ще бъде направена оценка и на резултатите. Още няколко думи за резултатите. В годишния доклад за управлението и резултатите, изготвен от комисията, който няма да можем да аудитираме, тъй като не го получихме на време, преди да излезем с годишния си доклад – ще бъде предмет на информационна бележка, на информационен документ от наша страна, преди процедурата по освобождаване от отговорност. Комисията докладва, че напредъкът по въпроси свързани с научно-изследователската и развойната дейност е разочароващ. Освен това, Комисията все още не е направила оценка на седмата рамкова програма. В заключение мога да кажа, че работим по тези въпроси. През идните години ще постигнем и още по-добри резултати при анализа на резултатите. Преди госпожа Длабайова да ни напусне, ще дам възможност на госпожа Георгиева да отговори на въпросите. Благодаря. Ще се върна и на други въпроси, които бяха повдигнати. Първия въпрос. Очакванията към процедурата по освобождаване от отговорност 2015. Първо, политическите цели трябва в по-голяма степен да прераснат в оперативни такива. Това ще ни даде възможност да си поставим по-ясни приоритети при съставянето на бюджета. Второ, нещо, което е тясно свързано с 10-те приоритета на Юнкер, Европа 2020 и Хоризонт 2020. Трябва да има повече яснота по тези три блока, за да може да се установи каква е точно връзката между тях. Работихме по този въпрос миналата година при освобождаването от отговорност. Ще продължим и тази година. Трето, по-голяма последователност по отношение на различните термини, които описват понятието резултати. Ще се опитаме да уеднаквим терминологията в документите си. Четвърто, по-нататъчни подобрения при отчитането, повишаване на качеството на представяне на докладите ни. Тази година предприехме едно много важно действие, като представихме пакета за интегрирано финансово отчитане. В миналото отчетите бяха разпокъсани, а сега се обединяват в един инструмент. Така се подреждат и отделните елементи от пъзъла, свързан с европейския бюджет. Къде отиват парите, кой и как се възползва от тях и как предотвратяваме грешки. Тази година ще трябва да направим още една важна стъпка към такова обединяване. Така хората ще получат повече яснота. Ще получат повече яснота, ако използваме единен механизъм. По въпроса за процента на грешки. За пореден път ще кажа, че е изключително важно упростяването. Трябва да преминем от схеми, основаващи се на възстановяване на разходите, към схеми, основаващи се на право на плащане. Временното преустановяване на плащанията трябва да се предприема още на ранен етап. Трябва да се инвестира повече в обучението на служителите по места в държавите членки, които работят с европейски програми. Трябва да се упражнява контрол и върху солидността на системата. И разбира се, ако се допуснат грешки, трябва да се направят финансови корекции. Трябва да се събират неправомерно изплатените средства и да се връщат отново в бюджета ни. Разбира се, трябва да продължим и работата от изминалите две години, а именно разумно да си взаимодействаме с Сметната палата. Господин Лазаров и председателстваният от него състав са били винаги от голямо значение за нас, не само когато се представят докладите, но и през цялата година, за което сме и много благодарни. Следващият оратор, господин Де Йонг. Благодаря, господин председател. Нека първо и аз да пожелая на господин Леве много успехи в новото му поприще като председател на Сметната палата. Ние като депутати, разбира се, винаги сме много до... благодарни за докладите на Сметната палата, които представляват добра база за нашата работа. А годишният доклад на Сметната палата всяка година води, така да се каже, до едно и също. Оставаме с впечатлението, че комисията горе-долу добре управлява разходите, а проблемът е в липсата на координация и в споделеното управление с държавите членки. Нещата не бива да продължават така. някои тенденции сочат, че ако някои казват, че ако наблягаме толкова много на квотата на грешката, хората ще загубят още повече доверието си в Европейския съюз. Ако дам за пример собствената си страна Холандия и там разходите на правителството много строго се контролират от журналистите и гражданите и така и трябва. Ето защо може би трябва да се помисли за малко по-различен подход и метод, но винаги ще има разследващи журналисти, които ще разглеждат под лупа отделни проекти и ще доказват, че парите са изразходени неправилно или проекта се е провалил. Виждам, че ми кимате. Да, разбира се, че трябва да променим подхода. Това е общата ни цел. Но нека да погледнем а, засегнатите страни, а именно държавите членки. Ние се опитахме да влезем в диалог диалог с посланиците в постоянните представителства на страните. И не можахме. И не по вина на парламента, а заради нагласата на самите посланици. Те смятат, че това не е част от техния мандат. Така че диалогът с държавите членки изобщо не се получава. Тук в парламента говори много за институционалните промени. Ние носим отговорност за приемане на бюджета. Ние сме, така да се каже, бюджетната институция, така че държавите членки не могат просто така да ни обръщат гръб. Напротив, длъжни са да ни сътрудничат, за да подобрим положението. И ако трябва за целта да се променят договорите, то нека се променят. На второ място – това, което каза заместник-председателката Георгиева е точно така. Трябва да се упростят правилата, по-добре е да се спазват, вместо след това да се налага да се а, прибират обратно пари, но все пак всяка нова ситуация е свързана с нови предизвикателства. Финансирането през кредити на Европейската инвестиционна банка не, се, е, не може да се контролира от Европейския парламент, особено ако са индивидуални кредити. Това, което ме тревожи най-вече обаче е, че в ежегодния доклад на Сметната палата се говори за един и същи процентна грешка в държавите членки. Примерно дадени пари за селско-стопански цели и то за региони, в които няма селско-стопанска дейност и така нататък. Вчера имахме дискусия с Генерална дирекция вътрешни работи. Го те казаха, че е, там се е увеличен персонала, че има нови е, сътрудници, които все още не са свикнали. Е, по, по страни членки персоналът на вътре, външните, вътрешните министерства е увеличен, за да може да работи със средствата. Хората се обучават, може би ще се повиши процента на грешка. Пак берките е, за защита на границите ще доведат до същото. Добре, признавам, че че хората може да нямат опит с боравенето с европейски средства, но това не бива да води до грешка. Така че трябва да бъде много под точни, отколкото до сега. След като толкова много се повтаря процента на грешка, трябва да а, търсим да, дали няма измами. Олаф трябва да се включва а, малко по-често. Защото когато имаме винаги една и съща квота на грешката, просто аз вече не вярвам на тази държава членка. Другите подобрения ги постигнахме тук в Брюксел с новите директиви, но не разбирам защо все още се допускат толкова сериозни грешки. И накрая това, което ме очудва, аз съм тази годишния докладчик за освобождаването от отговорност на парламента. А за нас в, сметната, в доклада на Сметната палата е записано, че че трябва да се следи по-зорко за спазването на правилата. Да, съгласен съм. След като за самата комисия по бюджетен контрол е трудно да извършва контрол във всички подробности. Знам, че трябва да се подобри нещо. Молбата ми към вас, господин председател на Сметната палата, е да кажете как си представяте това подобрение. Благодаря. Господин Чернецки има думата. Благодаря, господин председател. Първо, е, поздравления за господин Лене, бивш наш колег от, е, колега от Европейския парламент. Много, много важен е, пост, кандидатура за една ключова позиция. Голяма част от заключенията на господин Целер и изказването на господин Пирински съвпадат с моите виждания – затова и ще говоря съвсем накратко. Нивото на грешка за плащанията на 2, за 2015 е 3,8%, което очевидно е подобрение, но така или иначе, все пак да повторя, това е над праговата стойност. И е важно да имаме и прогнозата за паричните потоци от Европейската комисия за следващите 7 до 10 години. Тук е, в раздадения материал се съдържа тази информация. Подобни прогнози ще ни дадат възможност да предскажем и исканията за бъдещи плащания – но комисията за сега не излиза с такива прогнози за паричните потоци. Господин Сарнов. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, от името на моята политическа група и аз желая всичко най-добро на господин Лене и му честитя високия пост. Изрично искам да благодаря на 28 те сътрудници за това, че представихте днешния доклад. Виждаме, че документа е по-различен от докладите от миналото. Но не, трябва да се излъчи сигнал към евроскептиците и еврокритиците – хората от ЮКИП, от Националния фронт, АФД в Германия, партията на Вилдерс в Холандия. те изпускат, че не, са, че не са представени тук, защото сега ще да си умрат от радост, ако бяха чули за тези нива на грешки но все пак мисля, че трябва да бъдем откровени. Нивата на грешка, които се съобщават тук, не са нива на измами, не са процент измами. Това трябва да го е, подчертаем дебело. Сметната палата казва, че от 12 е, от 1200 одита са открили само по-малко от процент истински измами и са предали нещата в ръцете на Олаф. И аз мятам, че Олаф си върши работата. 3,8%. Това е най-низката стойност от 2010 година. Това беше последния бюджет, госпожо Георгиева. Последния бюджет, който който беше прият е, при изцяло при, е, от комисията Юнкер Тимерманс Георгиева. Това е много важно за нас. в Рибалова имаме 3,2% грешка. 32% от грешките са установени в областта на селското стопанство, 50% в регионалната политика, енергетиката и транспорта, а най-важното послание е, че без корективните мерки на държавите членки и комисията, този процент щеше да бъде много по-висок. За нас това е важен сигнал и мисля, че в доклада за освобождаването трябва да посветим особено внимание на този въпрос и да видим как можем да повишим отчетността на държавите членки и комисията в това отношение. Аз за сега само съм прелистил доклада на Сметната палата, но имам чувството, че броят на случаите, където се, в които се казва, в които се посочва конкретно с пръст кой греши, са намалели. Специално проверих, например, за Унгария. Унгар... Европа гледа към Унгария. Знаем, че страната е получила 25 милиарда евро до 2015 година, което на глава от населението е най-много за 28-те държави членки. И сега тук е, виждам на 170-та страница, примерно, а, а, примери за а, ДДС, т.е. недопустими разходи, 6.9 се цитира случай за подпомагане на бенефициери, които не са били допустими, но финанс... Е, парите са минали през финансови посредници. Хора от една и съща партия са си помагали. Много се радвам, че се привеждат такива конкретни примери. И по повод на двата е, е, Господин Целер, такива неща се случват и в Италия, и в Германия. Исках да кажа, че посочването конкретно с прът, цитирането на конкретни случаи е важно, за да се повиши чувството за отговорност. Ние като депутати се нуждаем от тази информация, за да си поемем отговорността, да обясняваме на хората в избирателните си райони и в собствените си политически семейства. за, за да могат в съответните държави и медиите да си свършат работата. Затова е много важно да се посочват конкретни примери, за да си носи отговорността правителството. После идеята за бюджет на базата, ориентиран към а, резултата. Естествено, че е така. Но съвсем друго нещо е да се създава повече добавена стойност. И аз много се радвам, че Сметната палата обръща повече внимание на този момент. Господин Лене вече засегна тази тема. И в това отношение виждаме, че в държавите членки има много грешки. В, точка 5, 7, 10 на 239 страница се посочват селско-стопански предприятия в Унгария, където е проведен търг на 16 декември в Унгария при и и унгарското правителство как решава въпроса, който се е явил първи, получава поръчката. Критерии като резултат и така нататък въобще не са разглеждани. И три дни след обявяването на конкурса за поръчката, се приема първият подаден проект. Не знам дали това е шуробаджанащина или корупция. Знаем само, че при този търг унгарското правителство не е зачело интересите на гражданите. И последно, съгласен съм с Дейонг, особено по отношение на финансовите инструменти и прозрачността. Господин Лене също го посочи. тук поглеждам и към госпожа Георгиева, разбира се. Тези финансови инструменти ще се използват все повече. Те се финансират и от европейския бюджет, а по принцип не могат да се контролират цялостно от сметната палата и това е дефицит. Мисля, че трябва да помислим как да поправим нещата, защото все пак носим сериозна и отговорност. Такива инструменти могат да бъдат и много риск... рисковани и все някога ще се разрази скандал около те, такъв тези финансови инструменти, защото там, където няма контрол, има опасност от загуба на чувство за отговорност, има опасност от измами и, и освен това нямаме контрол върху съвместимостта между тези инструменти с останалите инструменти от политиката на сближаване. Ако ги има и тези моменти в доклада ви, господин а, Лене, вие ще получите подкрепата на зелената фракция. Thank you, Mr. Lina. Yeah. Danke, ein paar sehr kurze Bemerkungen. Zunächst einmal. Господин Лене, благодаря съвсем накратко. Първо по въпроса за споделеното управление. Можем да направим една положителна констатация тук, а именно намалял е процентът на грешките. Доближил се е до процента на грешките по прякото управление. А по въпроса за това доколко можем да се месим в процедурите на ниво държава членки, то мога да ви кажа като бивш депутат, че това е сложна задача. Единственият начин е да установим по-тясно сътрудничество с националните парламенти. Доколкото знам, в скоро време ще се състои конференция с участието на националните парламенти, организирана от Комисията по бюджетен контрол. Подобни конференции могат да са много полезни, ако в тях участват правилните хора по въпроса за вида на грешките. Радвам се, че господин Стас говори по този въпрос. Повечето грешки, които установяваме, не се свеждат до нередности. Става дума по-скоро за небрежност можем да ги поставим в рубриката Ами случва се понякога. Всъщност не става дума за съзнателно пилеене на средства или за нередности и измами може би дори когато е допусната грешка, средствата са попаднали в правилните ръце, например в рамките на тръжна процедура. Но е допусната грешка по процедурата. Когато се установи някаква грешка, това не означава непременно, че е на лице измама или прахосване на средства. Грешките са факт Понякога те са просто знак за не спазване на правилата. Когато човек работи с средства в рамките на бюджетна процедура, трябва да спазва правилата. Не е достатъчно да има само добри намерения. От 1200 контролни извадки установихме, че в 12 случая имаме основание за първоначално допускане за измама. Казвам само първоначално допускане от наша страна. Едва на следващ етап, ако случая се разгледа от Олаф, е вероятно да се установи измама. Законодателството предвижда много нисък прак за такова първоначално предположение, за това и трябваше да предадем тези случаи на Олаф. По следващия въпрос ще дам думата на колегата Лазаро. Той може да ви даде по-подробен отговор. В случая мисля, че става дума за грешки при тръжни процедури, но не мога да ви дам точна информация. Ще ви я даде господин Лазаро географската информация, т.е. по-конкретна информация, подкрепена с конкретни примери, ще използваме по-широко този инструмент при доклада за следващата година. От 2014 година насам настъпиха големи промени, но до сега не сме застъпвали този момент толкова широко в докладите си. Другата година ще има промяна. Сега ще дам думата на господин Лазаров по конкретната препоръка, за която говорихте вие. Благодаря. В доклада секцията за администрация препоръка едно гласи Европейския парламент преглежда съществуващата рамка за контрол за използване на бюджетните кредити, отпускани на политически партии. Европейския парламент също така предоставя насоки и за силен мониторинг за прилагане на съответните разпоредби за разрешителни, включително за тръжни процедури. Тоест, е, ние работим по този въпрос в е, окончателния доклад. Господин Дейонг, ако ми позволите да коментирам, господин Дейонг изказа е, загриженост за управлението, когато националните власти отговарят за спазването и за изпълнението и резултатите. И коментират, че нещо е необходимо да се направи, за да има подобрение и в това отношение. Действително, в последните няколко години във всеки годишен доклад отбелязваме, че данните за спазване, които комисията предоставят, е, получени от страните членки, не са толкова надежни, далеч под нашите оценки. И, е, и господин Лене и аз сме споменавали и друг път, че е необходимо да се помисли как този годишен доклад да стане един инструмент, който да носи още добавена стойност. Може би като средносрочна цел в близките няколко години следва да се разработи вариант на одити, които да дават възможност комисията да изисква от националните статистически е, органи да предоставят по-надежни дати, данни, извинете. Тоест, трябва да има е, подобрение в е, това отношение. Благодаря. Благодаря. Сега господин Вали, госпожа Алала Сентър и е, господин Лопе Фонтен. Някой друг иска ли да се изкаже или ще приключим изказването с тези трима колеги? Добре, господин Вали, моля. Thank you. Ringrazio anche la Corte dei Conti per il... Аз също искам да благодаря на сметната. Аз също искам да благодаря на сметната палата за годишния доклад Винаги следя тези доклади с голям интерес. Искам да се присъединя към Бернт Стакст. Просто той а, а, повдигна въпроса за евроскептицизма. Но евроскептицизмът има различни причини. Има и конфликти на интереси, има комисари замесени в банкови а, сделки, така че има различни мотиви за хората да бъдат скептично настроени към Европа. А тук говорим за противопоставяме добра и лоша политика. говорим за бюджетен контрол. Как се контролира изразходването на средствата на място? Има ли грешки? Намаляват ли грешките? Какви са административните процедури? Защото тези 3,8% ако се съпоставят с общата сума, все пак са сериозна сума. Така че ситуацията трябва да се следи зорко. и да се е, намери най-добрата политическа практика е, като за нея бъдат уведомени и съответните контролни инстанции, които могат да действат на място. Ето в Южна Италия, където има много средства по структурните фон, фондове, има съответните администра... администрации на местно ниво и те са, са в много тясна връзка с политиците. Така че е, е, формулярите много често са попълнени правилно и са представени на комисията но, но клиентелизмът, от който се оплакват хората, си остава и това няма нищо общо с евроскептицизма. Става въпрос е за това, че средствата трябва да се инвестират възможно най-добре и че трябва да се управляват от подходящи и способни а, служители когато служителят е способен и резултатът ще е добър, а, вместо да похарчи парите в изборната си компания, примерно. Много се радвам, че комисията поставя акцента върху резултата. То едва ли има и друг възможност да се реши промела, проблемът, защото клиентелизмът е структурен проблем и то, вярвам, не само в Италия. Дори и в Германия политиците а, сформират а, назначават хората в институциите, така че за гражданите все пак остава нещо скрито при промени в конюнктурата, макар че и конюнктурата, и економическата ситуация в Германия са по-добре, но това е свързано с общата валута и така нататък. Така че на административно ниво нещата са се подредили, но не бива да почиваме на тези лаври. А, трябва да се опитаме да подобрим, да усъвършенстваме оценката на резултата. Например, проекти по линията на ЕФСИ, те са одобрени от комисията, преди няколко седмици бяха одобрени от а, а, пленарната зала. А, като от европейския бюджет се предоставят сериозни гаранции за проекти като автомагистрали и други неща. Питам се зелените как са подкрепили такива проекти. Така че някои финансовите инструменти по линия на ЕФСИ остават малко неясни, защото не можем да контролираме съпътстващото допълнителното финансиране. финансират се примерно инфраструктури, които след това се оказват нерентабилни, а за тях е дадена публична гаранция. Мисля, че по този въпрос и Сметната палата отправя критика. Просто го няма критерият за допълняемостта. Да. да. Благодаря, господин председател. Нека и аз да ви да честитя господин Лене, на господин Лене а, новия пост. Вие много добре познавате нашия парламент нещо, което ще облегчи със сигурност съвместната ни работа. Така че още веднъж честито. Вие сте чудесен екип, както стана ясно тази сутрин. Освобождаването от отговорност за 2015 година ще бъде краягален пакамък защото предстои прегледа на многогодишната финансова рамка. За това вашето послание, за това, че трябва да се използват най-добрите практики, за да се усъвършенства бюджета, е много важно. Важно е и това, което казахте за нормите и формулите за по-добро изпълнение на бюджета. в а, тази комисия винаги сме се опитвали да казваме, че чашата е полупълна, а не полупразна. А, но това е като при децата. Трябва да ги хвалиш, когато са направили нещо добро. За това е добре, че говорите за стимули. Но има две чудовища, с които трябва да се борим. Повече видимост на Европейския съюз по места – Общата селско-стопанска политика, кохезионната политика трябва да се подобрят за тази цел. Другото е, че и за напред трябва да се борим за подобряване. Същевременно естествено, че трябва да посочваме и проблемите, които са решени или по които работата е подобрена. Тук искам да обърна внимание на един принципен дебат, който трябва да проведем за корекциите. Сметната палата не обича да чува това, което казваме за корекциите, макар че комисията доста е подобрила начина си на действие. Така че целият цикъл се е подобрил от това а корективните мерки крепят бюджета на Европейския съюз. Другото, което трябва да се каже за държавите членки е да им се каже, че когато се правят корекции за, с цел а, с цел а, под, опазване, под, подкрепяне на европейския бюджет, това не са корекции за националните бюджети. Luego, yo creo que habría que clarificar en algún momento si puede resultar un incentivo в условията на сегашната конюнктура разбира се, че са необходими корекциите, но трябва да стане ясно, че когато се предприеме голяма корекция тук, страдат националните бюджети. Хубаво е, че тук посочвате върха на айсберга, а именно повече от хилядата на брой е, финансови инструменти. Ние намаляваме бюджетните средства, намаляваме субсидиите намаляваме прекия достъп до субсидиите, те отиват в някаква банка, което затруднява още повече контрола. Ще ми се по този въпрос и по отношение на ЕФСИ да помислим малко, защото целта на ЕФСИ е, има за цел да мобилизира и частни средства. Това е единственото голямо преимущество на цялата идея. А за Хоризонт 2020 наистина съм благодарна, че най-сетне говорим за приоритетен за нашето бъдеще инструмент. защото все пак в Европа трябва да бъде начално място в областта на изследователската и развейната дейност, която за сега е малко непрозрачна и се допускат брешки. Също така съм съгласна с това, което казахте за стимулите. Е, пак казвам, нали и детето трябва да го хвалиш, когато направи нещо добре, иначе ще има само отрицателни стимули. Е, вече беше казано, че по-ефтиното не винаги е по-добро. И value for money, както се казва на английски, не означава, че трябва винаги да търсим по-ефтиното. Но по темата съотношение между полза и разходи трябва да се следи внимателно. И ще приключа а, с оглед на следващ развитията, финансова прогноза, трябва да помислим за промяна на досегашния начин на финансиране, защото ахилесовата пета са държавите членки и процесът е много тромав pues acaba luego también desincentivando la aplicación regular de esos presupuestos. Това са все моменти, които затрудняват коректното изпълнение на бюджета. А що се отнася до методиката на сметната палата, добре е резултатите да са максимално обективирани. Искам да ви попитам дали по отношение на следващата МФР не можем да поработим по въпроса за създаване на повече гъвкавост. Господин Лене, знаете колко отдавна депутатите в този парламент на, е, на, за, настояват за гъвкавост, прозрачност на бюджета. А, просто понякога мерките, които се предприемат, са а, е, ни карат да паднем в капан. Просто трябва да се а, упростят правилата. И още нещо, господин Лене. Моля ви се, помогнете ни да разкрием няколко противоречия. Господин Катайнен създава правила, които а, блокират а, освояването на фондовете. Освен това има и макроекономически норми, които генерират проблеми. Госпожа Лопе Фонтейн. Thank you very much, Chairman. Ich möchte noch... Благодаря, господин председател. Нека още веднъж изясня, че процентът от грешки от 3,8% не означава, че спрямо общия размер на бюджета става дума за безсмислено изразходени средства. Трябва да правим разлика между спазването на разпоредбите и процедурите и резултатите. Когато се установяват грешки, се установява не спазване на разпоредбите и процедурите. Това не говори задължително за липса на резултати. Дори напротив, може да не са спазени разпоредбите и процедурите, но да не са постигнати резултати. Обратното, да са спазени, но да не са постигнати резултати. В идеалния случай трябва да са на лице и двете неща – спазване на разпоредбите и процедурите и постигнати резултати. По въпроса за това доколко се правят правилно изчисленията в рамките на бюджета, доколко се правят коректно разходите, когато извършваме своя одит, трябва да наблегнем предимно на спазването на разпоредбите и процедурите. Дали са спазени разпоредбите и процедурите е един въпрос. Съвсем друг въпрос е дали средствата са били изразходени смислено. По въпроса за Европейския фонд за стратегически инвестиции ЕФСИ, изчакайте изготвянето на нашето становище и на доклада ни по тази тема тогава със сигурност в тези два текста, извинете, със сигурност ще засегнем и въпроса за допълващия характер на проектите. Този въпрос никак не е лесен, но ще се опитаме да направим някои констатации по него. По въпроса на госпожа Аяла Сендер, постигнахме подобрение във връзка с корекциите. Това се отбелязва изрично и в доклада. Аз лично смятам, че с оглед на дисциплината понякога е неизбежно и налагането на санкции. Ако не налагам никакви санкции, няма нужда да ви обяснявам какво ще се случи. Всички може да си го представите. Госпожа Аяла Сендер говори и за междинното поставяне в резерв на финансови средства. И ние имаме проблем с това. Сериозен е според нас въпросът, но може би подобни мерки са обусловени от политически фактори. По-голямата гъвкавост по отношение на бюджета би имала едно предимство, а именно не би било необходимо нови мерки и инструменти да се финансират по отделни бюджети не би се стигнало до така наречената галактика на бюджетите, ако имаше повече гъвкавост по отношение на бюджета. Може би този въпрос ще играе решаваща роля по време на междинния преглед на многогодишната финансова рамка. Това бе всичко от моя страна. Благодаря ви още веднъж за интересните разисквания. Благодаря ви и за вниманието, включително и от името на колегата Лазаров, освен ако той не иска сега да допълни нещо. Okay, vi dovreste me. Okay. One very small uh, thank you, Mr. Благодаря, господин Лене. Съвсем кратка бележка. Комисията върши отлична работа, като защитава бюджета с съответните е, корективни действия. Това е и целта. Но когато се изчислява нивото на грешката, ние отчитаме и нивото на неизпълняемост, на несъответствие. И когато има установени проблеми с конкретни е, проекти, ние ги е, взимаме предвид. Нашата цел е да установим и нивото на грешката и нивото на не спазване. Е, но похвално е, че комисията използва възможността за корективни действия. Госпожа Георгиева има думата за заключителни думи. Благодаря. Благодаря за много богатата и откровена дискусия. Това е и духът, с който аз бих е, разговаряла с вас и ще разговарям в комисията. Няколко много важни момента бяха повдигнати и отправени въпроси към комисията. Нека да започна първо с забавянията за новия програмен период. Докладчикът очерта този проблем. Защо той е от значение? Защото Забавянията естествено водят по-късно към опити за догонване, по-бързо възстановяване, отпускане на средствата и евентуално влияние върху възможност за постигане на грешка в бързината да се управляват парите. 2016 всъщност имаше точно такова забързване, за приключване на проекти. И сега ни е много интересно да видим какво ще е нивото на грешката. Определено правим всички усилия да го сведем до възможно най-низкото. Но Въпроса да бъдем по-предпазливи в изпълнението е основен за работата, която ние извършваме с съответните генерални дирекции, особено тези свързани с отпускане на средства. Във всички случаи напълно съм съгласна с това, че е необходимо да има прогнози за паричните потоци, не само за да си представим каква ще бъде бъдещата картина, но и за да можем да упражняваме натиск за повече дисциплина в е, изпълнението. Както признава и Сметната палата, ние сме направили стъпка в тази посока. Правим а, е, прогноза по е, един по-прецизен начин и ще продължим в тази посока. Не е чак толкова лесно да се направи това, защото зависим от информацията, която ни подават страните членки за техните прогнози, прогнози за изпълнението. И ако те са по-оптимистични, тогава ние много трудно можем да представим по-точна картина. И ако мога така да обърна внимание на още нещо – ние не сме страните членки, нямаме инструменти, които да компенсират за предвидени разлики в прогнозите. Не можем да увеличим данъците, не можем да търсим други начини за осигуряване на средства от тук се получават и ограниченията за нас не само в изготвяне на прогнозите, но и за използване на тези прогнози за по-плавно, безпроблемно изпълнение на бюджета. Във всички случаи обаче тази задача за нас е изключително важна. Ние се отнасяме към нея с много голяма сериозност. Парламентарната комисия по бюджети знае какви усилия полагаме и ще продължим. Второ, фонда за стратегически инвестиции, неколкократно се спомена той. Два коментара имам от името на комисията. Първо, наясни сме с проблема за допълняемостта и че той трябва да се реши. Поискахме независима оценка, през ноември ще я получим, ще се възползваме от заключенията и в много сериозен план. А, така или иначе имаме наблюдения за това а, как се държи Европейската инвестиционна банка в следствие на създаването на фонда за стратегически инвестиции. Те определено а, се движат към проекти с по-висок риск, кой, които иначе не биха били финансиране. Оценката ни за обема на инвестиции в рискови проекти минават от 4 милиона към до 11 милиона в резултат на FSI. Тоест, пазарната корекция, която идва от този фонд, като отваря възможности за инвестиции, които в противен случай не биха съществували, доказват, че има корекции на пазара. Но, разбира се, ще очакваме независимата оценка, за да включим тези резултати в нашите проекти. Господин Пирински коментира нещо много важно, което коментираха и други депутати, а именно за това колко критично важно е да се балансира това, което получаваме от изразходване на парите с правилността на разходването им. И именно акцент, да сложим акцент върху добавената стойност, това, което се опитаме да направим в интегрираното финансово отчитане с бюджет ориентиран към резултати. Значи да преместиме е, тежестта в отчета. Значи говориме за изпълнение, резултати и съответно съблюдаване. Абсолютно съм съгласна, че ни трябва и едното и другото, т.е. добри резултати и съблюдаване. Е, не ни трябват много добри резултати, но да няма съблюдаване на правилата. Трябва ни и двете. После повтарящите се грешки. Абсолютно съм съгласна с тези, които казват, че ако има грешки, които се повтарят, трябва нещо да се прави и ни питат какво правим. Ние в е, работим по системите за контрол, така че те да отразяват нашето възприятие за риска. ако съответната област е област висок риск и там се наблюдават повтарящи се е, грешки, тогава и засилваме средата на контрол. И обратно, когато рискът е нисък, контролните системи съответно се нагласят към тази, е, това ниво на риск. Финансовите инструменти накрая в началото не коментирах, но ако мога да подчертая два момента. Многогодишната финансова перспектива 14-20 е година. Тук вече отчетохме критичните бележки, които ни бяха отправени от Сметната палата. Тоест, в нашата работа вече отразяваме, в нашата работа към финансовите инструменти отразяваме критичните бележки на палатата. Ще продължим да изслушваме критиките и от парламента, и от палатата, и от всички други. Факт е, че ние имаме нужда от финансовите инструменти, за да можем да водиме до економиката финансиране от частния сектор в по-голяма степен, за да се търси повече економически растеж и повече работни места. Това е изключително важно за малките и средни предприятия. Но е необходимо да има система от контрол, пригоден за така определено по-рискови операции, но и различни по естество операции. И ще продължим да работим с Сметната палата, за да постигнем именно това. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. И накрая давам думата на нашия докладчик. Благодаря. Много съм благодарен на председателя на а, Сметната палата Лене за това, че изтъкна разликите между съответствие и резултат. А, и изтъкна и приликите между тях. Радваме неговия диференциран, прагматичен подход. За съжаление, обаче в медийното пространство това не е отразено. Според една немска медия се казва, че в новия доклад на Европейската сметна палата казва, че през изминалата година 5,5 милиарда са изразходвани неправомерно. Това е равно на грешка 3,8%. Е точно това не искаме да става, така че трябва да се правят уточнения. Ние не сме тук някакви данъчни инспектори или счетоводители. Не, ние сме политици и имаме интерес да се постигат целите, за които сме се събрали посредством най-важния инструмент и това е бюджета. Това е нашата задача. На това служи и освобождаването от отговорност. Съгласен съм с колегата Стаес, за това, че трябва да се посочват конкретно онези, които не се придържат към договорените цели, а използват предоставените пари за други средства и да правим публично достояние тези факти. С много колеги сме говорили че там, където се отклоняват пари, те трябва да бъдат проследяване. Всичко това е ясно, но това са случаи, които са по-скоро изключение от правилото. Там, където се допускат грешки и нарушения на правилата, а, трябва да се попитаме, включително и това, доколко са годни нашите правила трябва ли да се променят. А за целта трябва да се води с диалог с онези, които прилагат нещата на практика. Самият аз съм бил в такава позиция и съм много благодарен, че след обединението на Германия имахме европейски средства, за да възстановим центъра на Берлин и се сблъсквахме с различни правила, идващи от различни страни. Защото финансирането ни беше смесено европейски пари, пари от федералната държава, собствени общински пари и изведнъж трябваше да, да спазваме три различни директиви за обявяване на обществени поръчки – европейска, национална и регионална. И сега нещастният служител, който трябва да се справя с всичко това и същевременно изложен на политическия натиск да изпълни проекта, желан в региона му и то в срок, той понякога задължително допуска грешки, а политикът, който отговаря за това, признавам си, трябва малко така да понатисне правната рамка, ще се изразя меко, и да заобиколи някоя и друга запетая, защото важна е целта в нашия случай за берлинчани. Това беше най-важното. Е, така че това са все фактори, които би следвало да отчитаме. В встъплението си е, съм си записал редица допълнителни въпроси. Вчера изслушахме генералните дирекции от различните ресори на комисията установих, че съзнанието за проблемите у генералните директори е изключително повишено. За съжаление, колегите от комисията не бяха чак толкова многочислени тук. Но мисля, че, както каза и Хайнер Лейне, резултат на дългогодишната работа е, че се оформи това съзнание за проблемите и за това се и подобрява нашето сътрудничество. Стана въпрос за много неща, а, за много предизвикателства. Мисля, че трябва да включим всичко, което беше казано в доклада за освобождаването от отговорност. Затова очаквам с нетърпение да продължим работата с докладчиците в сянка. Но най-важното е работата ни по този доклад да стане известна и другаде. Ние обикновено сме членове и на други комисии. Понякога нас ни гледат малко като бюджетни контролери, те искат да ни вземат парите искат да ни а, е, гризе съвестта за това, че не използваме, не изразходваме средствата по предназначение. Не трябва да а, е, си сътрудничим с ресорните комисии, за да гледаме в една посока, за да може онова, което е важно за нас, за европейските граждани, да дадем подкрепа и, и, и стимул на европейските граждани. Аз мисля, че това е политическата задача на доклада за освобождаване от отговорност. You, uh, uh Ella, your... Uh, благодаря, господин Целер, за заключителните ви думи. Благодаря също на господин Лене и на господин Лазаро, че ни представиха годишния доклад на Европейската сметна палата. Нашите колеги направиха, според мен, много полезни коментари, квалифицираха ви като екип мечта. Това е едно добро начало за вас вие можете да поставите едно ново начало. Това вече си личи, намалява, например, процентът на грешки. Комисията също от своя страна ще продължи работа в тази област. В комисията по бюджетен контрол никога не е имало повей на оптимизъм до сега, а днес усещам именно това – и мисля, че това е добър знак. Сега господин Лене предстои да даде пресконференция, за това ще се сбогуваме с вас. Благодаря ви още веднъж, че ни представихте годишния доклад на палатата. С удоволствие ще работим с вас и в бъдеще. For... Ще прекъснем за една минута, за да могат колегите, които искат да напуснат залата, да го направят.

Okay, can, colleagues leave the room quickly because we have some моля колегите бързо да напуснат залата, тъй като предстои да обсъдим и други точки от дневния ред. Благодаря. Uh, Колеги, започваме разискванията по следващата точка. Моля всички, които искат да напуснат залата, да напуснат сега. Добре, сега е малко по-тихо. So I'm going to I'm going to move on. Преминаваме към следващата точка, точка 14, специален доклад на Европейската сметна палата номер 14, инициативи на политиката и финансова подкрепа от Европейския съюз за интегриране на ромите. Отговорният член на сметната палата е господин Гретен. Ще ви дам думата, за да представите доклада. Mesdames, Messieurs, le rapport que je vous présente aujourd'hui porte sur... Дами и господа, сега представям доклада за приноса на инициативите и финансовата подкрепа на Европейския съюз за интеграцията на ромите през последните години. Четири е, страни бяха разгледани Италия, Испания, България, Румъния. Е, там има най-голям процент от е, населението Рома, три четвърти от общия брой. Тези четири страни също бяха избрани е, поради е, сумите, които бяха отпуснати за е, включването, приобщаването на ромите. Това е една важна дейност, която започна още с подготовката за влизането на страните от Централна и Източна Европа в Европейския съюз. В тези страни има доста голям дял ромско население. Словакия, Гърция и Франция също имат население и за тях също се извършват допълнителни програми за тези три е, страни, и както и за четирте цитирани Обединеното кралство, е, прегледахме и програмите, и е, стратегиите за националните стратегии и създаването на национални точки за контакт като обръщаме внимание за важността на плановете и стратегията. Много е важно да уточним и контекста, в който бе направен одита. Първо, ромите са обект на дискриминация от векове. 6,2 милиона се, е, са те на брой и са най-голямото етническо младсинство което често е маргинализирано. Освен това, има няколко страни членки, където населението е по-голям процент от населението. Те са от 10 до 15% примерно от децата в училище. И немалка част от кадрите, излизащи на трудовия пазар. Мерките за социално включване, включително тези за включване на ромите, се управляват през посредници е, за е, управление на средствата от регионалните фондове и социалните фондове. Не мога, няма обаче ясни данни за това какви е, цифри са отделени. Около 1,5 милиарда са дадени за социално интегриране на ромите в 2014 до 2020 година. Няма обаче точни цифри за предходния период 2007-2013. Сметната палата счита, че е, инициативите на Европейския съюз за интеграция на ромите са е, донесли един съществен напредък в тяхната интеграция, но съществуват и ред проблеми и пречки за постигане на максимален ефект. Особено няма достатъчно валидни дати за, данни за техния етнически происход – Комисията е постигнала сериозен напредък за дефиниране на политически инициативи за интегриране на ромите и благодарение на инициатива от комисията, одобрена от съвета, всички страни членки сега имат национална стратегия за интеграция на ромите от 2012. 2012 а, всъщност е така, влиза в а, отчетния период 7-14. Не е достатъчен финансирането за осъществяване на интеграция. Също така констатираме, че е отделено голямо внимание за борба с дискриминацията и цигани... антициганизма. Необходимо е също да се търси по-голяма активност на самите представители на ромите. националните точки за контакт за изготвяне на националните стратегии не винаги имат достатъчно ресурси и разписани отговорности. Що се отнася до периода 2014-2020, този момент е подобрен. Използвани са е, експлицитно средства е, за интегриране на ромите от Фонда за регионално развитие и, фонда, и социалния фонд страните членки, които бяха обект на препоръки по отношение за политиките за интегриране на ромите, сега работят в е, рамките на европейския семестър и са задължени да отделят от структурните фондове за тази цел. Необходими са обаче и допълнителни средства и от комисията, и от страните членки, за да могат тези промени да дадат изражение в конкретни проекти за интегриране на ромите на място. Голяма част от разгледаните проекти постигат общите цели за интеграция, но не постигат конкретните цели, свързани с хората на място. Необходимо е да се спазват и съответно основните принципи е, за работа с тези малцинства, за да има и повече успеваемост. Последните одити е, доказват също това заключение. Излизаме с следните препоръки. Първо, мерките е, в рамките на проектите по, европейски, по фондовете за европейски инвестиции и развитие на регион, и регионално развитие трябва да се борят срещу сегрегация, трябва да се използват и е, на национално ниво мерки за интеграции, целите за интеграции, записани в националните стратегии, трябва да се отразяват и в съответните рамки, които управляват фонд, средствата от социалния фонд. Също от 2020 разпределенията на средства между страните членки трябва да отчитат конкретни показатели за социално ин, интегриране страните членки трябва да разработят обща методология за данни за етнически происход, които да дадат възможност за социална интеграция на ромите. И е, също да се обединят всички събрани статистически данни, за да може да има представа за етническия происход. Необходимо е също така Формулирали сме и препоръки за страните членки да се уточни нивото на необходимо финансиране свързано с националните стратегии, да има ясно разписани цели и е, изразени в цифри за борба с е, дискриминацията и антициганизма. Също трябва да има и планиране на мерки за интеграция и съответно мерки за изпълнение на тези стратегии. Необходимо е и националните точки за контакт да играят по-голяма роля. Оперативните програми трябва да използват критерии и най-добри практики за интеграции на ромата, е, ромите и те да участват в е, селекцията на проекти. Необходимо е евентуално да се използват и по-общи критерии, ако няма конкретно формулирани. Също така трябва да се гарантира юридическата сигурност за използване на средствата от социалния фонд за подобни дейности. Сметната палата предлага на страните членки и комисията да изпълнява нашите препоръки в тяхната цялост. Благодаря. Uh, Благодаря за представенето на доклада ви. Давам думата на господин Омаржи, нашия докладчик. Monsieur le Président euh, Charles Дерек, je veux... Скъпи колеги, е, благодаря на всички колеги, не толкова многобройни, които останаха тук в залата за нашата дискусия. Благодаря и на всички присъстващи в залата. Благодаря на Сметната палата за представянето на техния доклад – а и за самият е, изчерпателен, подробен е, доклад. В работния документ, който аз представям, предлагам да следваме препоръките на Сметната палата, като добавям и някои допълнителни предложения. Смятам, че е много полезно, сега в момента и се излъчва нашето заседание по интернет, да подчертаем, че е, зад е, така названието Роми всъщност има много, се крият много групи. Синди, ману, мануши, доми, цигани е, и така наречените странстващи. Тези ромски групи и това население е най-дискриминираното в Европейския съюз. То представлява около 1,2% от населението на Европейския е, съюз 6,2 милиона. Те са е, всъщност европейски граждани. И ние се ръководим от е, ценности залегнали в основополагащите договори на Европейския съюз. За това тези ценности и принципи трябва да се спазват в признаването на права и на младсинствата. Работният документ, който предлагам, там слагам акцент върху шест точки. Първо, осъждам липсата на внимание е, към приобщаването на ромите в периода 2007-2013. В бъдещата стратегическа рамка на Европейския съюз, сега ще дискутираме и това, е, много по-добре следва да се отчетат трудностите за приобщаването на това население, което е маргинализирано. в последния програмен период в, общия, в общите фондове се вкарва вече понятието маргинализирана общност, но според мен трябва да стигнем и много по-далеч, особено за използване на структурните фондове и фондовете за инвестиции. Затова приканваме и комисията да създаде един фонд конкретно за интегриране на ромите и на маргинализираните общности. Да работи и с националните власти за борба срещу дискриминиращите е, административни практики. Също предлагам на страните членки да дадат по-добра дефиниция за дефиворизирани лица или лица в неблагоприятно положение, за да могат да се, възп... да се използват и е, европейски средства за преодоляване на тези проблеми. Отбелязвам също, че няма и съответна статистика, което е, силно затруднява е, задачите по приобщаване на ромите. В работния документ отбелязвам също с съжаление, че а, сложността а, за придобиване на средства по политиката за сближаване е сериозна и обръщам внимание, че комисията трябва да даде възможност да се опростят процедурите за тази цел. В момента има работна група, която действа по този въпрос. Още не сме се срещнали в парламента официално и нямаме официално представяне на тяхната дейност, но те се занимават с този въпрос. Предлагам също така да се анализира въздействието на националното законодателство в този смисъл и да се идентифицира необходимостта от засилване на капацитет и за управление на проекти в тази област. В такъв смисъл би следвало да се използват и средства от фонда за стратегически инвестиции, като проектите трябва да бъдат селектирани по един по-гъвкав начин в тази тематика. Също така трябва да се направят усилия за осигуряване на жилища и образование, т.е. всички е, въпроси, които водят до социално изключване Основното предложение е да се излезе в най-сетне с истинска европейска стратегия за приобщаване на ромите, с съответен план за действие, който се прилага на всички административни и политически нива. Според мен една подобна европейска стратегия за приобщаване на ромите ще даде своите плодове и парламента следва да даде своя принос за изготвянето й. Благодаря. Господин Омържи, благодаря, че работихте по този доклад с обичайната ви съвестност. Госпожа Лапе Фонтане. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на Сметната палата за доклада, който е много интересен и много изчерпателен. Благодаря и на докладчика за проекто доклада. Повечето от нещата, казани в доклада, съответстват и на моето мнение. За ромите са насочени преди всичко структурни фондове и препоръки към държавите членки. Правят се правилни стъпки, което доказва, че Европейският съюз осъзнава, че това е мълцинство с специфични проблеми, които трябва да бъдат решени. Специалният доклад на Сметната палата и нашият докладчик посочват, че липсват данни и индикатори, по отнош... което спъва осъществяването на проектите. Не съм съгласна с докладчика обаче, че ни трябват хармонизирани статистически данни или специфичен европе... по-скоро ни става специфичен е Европейски фонд. Защото ситуацията на ромите е много различна на различните роми, така че потребностите им се различават и помежду им, и по страни. И все пак съм съгласна, че добрите и лошите практики трябва да бъдат сравнявани и обменяни, което се отнася най-вече за отрицателния опит в някои държави членки. За бъдещото развитие е важно да се знае кое е довело до успех и кое не, за да не се повтарят едни и същи грешки има достатъчно законови разпоредби срещу дискриминацията има две антидискриминационни директиви. Това, което остава да направим е да приканим държавите членки да прилагат тези директиви, а не да куват ново законодателство. Що се отнася до създаването на общи европейски фонд, Консултирах се с някои НПО-та по този въпрос, най-вече Испанската фундация за ромите. Всички казват, че такъв един фонд би могъл да постигне обратен ефект, защото по този начин а, ще се а, облегчи отговорността на държавите членки. И сега има възможности, които могат да бъдат допълнени по линия на Европейския социален фонд, защото защото има пари предназначени за социална интеграция на ромите. И освен това искам да обърна внимание на още две неща. Мисля, че е много важно да се работи по изпращането на ромските деца на училище. Това е най-важното. Когато едно дете учи, то не само се образова, не само се подготвя за пазара на труда, а се интегрира от малко в обществото и преодолява някои отрицателни стереотипи. Това не е лесно. Държавите членки трябва да правят много повече за обхващането на тези деца в училищата. В Испания имаме опит. опит и действително, когато испанските ромски деца ходят на училище, техните перспективи за бъдещето се подобряват. Важно е да се работи не просто с неправителствени организации, а с НПО-та, които специфично работят с роми благодаря. Госпожа Яла Сендер. Благодаря, господин председател. Благодаря за доклада. Доклада е свързан с а, така доста деликатна тема. Разбира се, че имаме комплексна ситуация по отношение на данните. От друга страна, темата за събирането на данни не е маловажна. Благодаря на колегата Омержи за неговия доклад, който също е много така изчерпателен. Мога само да се присъединя към това, което каза госпожа Лопес. Е, имаме е, същите впечатления от работата в Испания. А, що се отнася до доклада на Сметната палата, много съжалявам, че то обхваща само 4 страни. И то нези страни, където има големи ромски общности. Така че от една страна доклада добива по-особено значение, от друга страна обаче а, е, не, не, се, не се обхващат проблемите на останалите страни с интеграцията на ромит. Проблемите, за които се споменава обаче, показват, че националните звена за контакт в отделните страни функционират недостатъчно или не са достатъчно добре известни или не предоставят нужната информация. Ето защо моята политическа група смята, че трябва да се направи нещо повече за контактни, звената за контакт в държавите. И още нещо за данните подкрепям резервата, изразена от колежката. А, на базата на отрицателния си опит можем да кажем, че когато се опитваме да идентифицираме циганите, често това е невъзможно, защото те не признават своя ромски происход в много случаи. Така че по-скоро трябва да има контакти и тясно сътрудничество с ромските организации, каквито има отдавна. Те могат да предоставят специфична информация, която може да бъде от значение за работата с една общност, която трябва да бъде по-добре интегрирана, най-вече чрез образование. Разбира се, че трябва да насърчаваме а, образованието на ромските деца. А ромските общности стават все по-видими, затова сме длъжни да ги подкрепяме. Незав също така са ни нужни много а, уважение и такт, за да имаме успешна интеграция. Тук говоря не само за образование, говоря и за здравеопазване и за останалите е, сфери. То, в тези, във всички тези сфери ромите трябва да бъдат третирани като всеки друг европейски граждани. Um, Благодаря, и днес. Няма други желаящи да се изкажат колеги. Ще дам думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика ви, господин Омаржи. Благодаря и на госпожа Лапе Фонтаня и госпожа Яла Сендер за изказванията им по този важен въпрос. Благодаря и на господин Гретен, компетентният член на Европейската сметна палата, за доклада на палатата и съдържащите се в него препоръки, които горещо приветстваме. Особено сме благодарни за това, че в заключенията си палатата признава, че както държавите членки, така и комисията през изминалите години са постигнали значителен напредък при разработването на политически мерки, и за подпомагането на интеграцията на ромите. Комисията също внесе значим принос през изминалите години най-вече по трите стълба за подпомагане на дейностите за интегриране на ромите. Правното основание, политическите инициативи и финансирането. Ще се спра върху някои от тези инициативи, върху препоръките на палатата и препоръките на вашия докладчик и вашите колеги. Но първо ще говоря за правното основание, най-вече законодателния акт за забрана на дискриминацията. По този акт комисията играе важна роля при мониторинга върху ефективното транспониране и прилагане на този акт. Вече сме образували две производства за установяване на нарушение на договорите. На ниво политически инициативи през 2011 година комисията прие нова рамка за националните стратегии за интегриране на ромите след 2020 година. Тя се основава до голяма степен на препоръките на съвета и отчита най-вече необходимостта от изрични мерки в рамката се препоръчва да се постави акцента върху интеграцията на ромите чрез обичайни, както и чрез целенасочени мерки. Освен това, в рамката държавите членки се призовават да приложат интегриран подход в областта на образованието, заетостта, здравното обслужване, жилищното настаняване и борбата срещу дискриминацията. От държавите членки се изисква също годишно да докладват на комисията Комисията от своя страна прави оценка на подобренията постигнати в държавите членки под формата на доклад. Последният доклад от този род бе публикуван през юни 2016 година. В контекста на европейското полугодие, освен това, комисията е излязла с специфични препоръки по отделни държави членки, в които се посочват най-значимите предизвикателства с интегрирането на ромите. Последните препоръки на комисията поставят акцента най-вече върху образованието. Третият стълб – финансирането през 2000, за рамката 2014-2020 година има препоръка за пълно привеждане в съответствие на финансирането и на дейностите за интегриране на ромите. Предвиждат се специфични приоритети за инвестиции в тази област. Предвиждат се също и предварителни условия за финансирането на действия за интегриране на ромите и за борба срещу дискриминацията. Ако не е се изпълнят тези предварителни условия, комисията може да се възползва от нормативната уредба и да вземе съответните решения, включително и решения за временно преустановяване или прекратяване на плащанията. Уверени сме, че държавите членки които все още изостават, ще изпълнят предварителните условия. Предвиждаме участието и на гражданското общество, както и на националните звена за контакт за ромите. Увеличи се също така значително и размерът на финансирането за социално приобщаване, например по Европейския социален фонд. През 2007-2013 то бе 11,5 милиарда. Към момента за следващата финансова рамка са предвидени 22,2 милиарда. Виждате, че почти сме удвоили финансирането за настоящия многогодишен период. 1,5 милиарда ще се заделят за инвестиционни приоритети, например за социална и економическа интеграция на маргинализирани общности като ромите. Тези инвестиционни приоритети са подбрани от 12 държави членки. Пет от тях са получили специфични препоръки по страни. 447 милиона са предвидени за борба срещу дискриминацията. По фонда за регионално развитие финансирането е увеличено от 18,6 на 21,4 милиарда за образование, здравни грижи, инфраструктура и жилищно настаняване. Има и други фондове, като програмата за равенство и гражданство – по нея също е предвидено финансиране за периода до 2020 година. Финансиране за борба срещу дискриминацията и расовата нетърпимост. Освен това, комисията е излязла и с препоръка за финансиране по ЕФСИМ, За периода до 2020 година едно от подобренията е изискването към държавите членки да докладват за постигнати общи резултати по показатели в непосредствен и средносрочен план. Годишният доклад за изпълнението, който получихме за 2016 година, вече отбелязва такива общи показатели за постигнати резултати резултати. 384 са участниците по тази мярка. Предвидени са по нея специфични мерки за хора в неравностойно положение в областта на образованието, заедостта и други. Четири препоръки са отправени към държавите членки, както и четири препоръки към комисията. Ние сме приели три от тях. Една от препоръките се отнася до събирането на статистически данни за етническия происход. В много държави членки законодателството не позволява събирането на подобни данни. То не е позволено и по регламента за защита на личните данни. В миналото са положени вече много усилия. Убедени сме, че работата ни почива на стабилна основа и че ще можем да постигнем значим напредък в бъдеще, но има още много какво да се направи. Благодаря на комисията. Сега давам думата на господин Гретен за заключителни думи от името на палатата. Благодаря. Искам първо да благодаря на докладчикът ви. Установявам, че до голяма степен са сходни мненията, ни да не кажа напълно. Първо, е, въпроса за посетените страни. Е, ние е, посетихме и Германия, и Обединеното кралство, освен това, освен четирите цитирани страни. Но така трябваше да решим дилемата. Вашата комисия и парламента искаха бърз доклад в рамките на година и малко. и нашият одит създаваше проблеми и за това трябваше да решим кои страни да изберем но нека да ви кажа, че посетихме и Словакия, и Гърция, и Франция, и Обединеното кралство, и Германия, плюс четирите страни, които бяха обект на одит. Значи пет а, други страни членки също влязохме в контакт с тях. По въпроса за статистиката. Действително труден въпрос – много труден за работа по него. Трябват ни надеждни данни, но също така е ясно, че в някои страни членки се създава още по-голяма дискриминация, ако лицата се обявят за роми. За това така, ние препоръчваме да има надежни данни, но нашата препоръка не е толкова лесна за изпълнение. И коментарите на госпожа Лопело Фонтен за обхващането на децата в е, училище. Това е най-важната мярка, която ще помогне на тази общност да се интегрира в обществото според нас. Благодаря на докладчикът, благодаря на всички изказвали се. Благодаря. Uh, uh, благодаря ви. Давам думата накрая на докладчика ни господин Омържи за заключителни думи. И аз искам да благодаря на колегите, които се изказаха по време на дискусията. Благодаря за толкова интересните им бележки. Мисля, че сме на едно мнение по основните неща. Има моменти, където подходите са по-сложни, и естествено, аз също си задавам въпроса за това как може да се постигне надежност на статистиката, особено в някои страни това може да представлява проблем. Но без да има данни ще бъде много трудно да се постигнат цели по приобщаване. Също, що се отнася до борба с дискриминацията, не трябва да забравяме, че и оповестяването на подобни практики, дискриминиращи практики, е много-много ниско, особено в някои страни. Хората там не отиват в полицията да се оплакват. И а, така, ние можем да констатираме, че има напредък по отношение на регламенторната рамка на законодателството, но в момента трудното е да направим така, че страните, особено някои от тях, да създадат мерки по разпоредбите, които вече съществуват а също и да започнем да се борим с това, което аз наричам институционална дискриминация. Това е сериозно предизвикателство на европейско ниво. Проблема се отнася не само до ромите, но и до други общности от европейското население. От, оставам отворен за предложения, бележки от всички колеги и ще се видим скоро за задълбочаване на нашите предложения. Благодаря. Съвсем кратко ли искате да коментирате? Процединен въпрос. Ми искам само да обърна внимание че колегите от Фронт Национал, които толкова се интересуваха от ромите, гледам, че ги няма в залата. Благодаря, господин Омържи, за отличния ви доклад. С това можем да преминем към точка 15, последната точка от дневния ред за днес. Отново специален доклад на Европейската сметна палата за хуманитарната помощ за населението засегнато от конфликти в региона на големите африкански езера. Сред нас е моята колега и добър приятел, госпожа Линда Макеван от Комисията по развитие. Тя ще участва в разискванията. Първо ще дам думата на компетентния член на палатата, господин Пинкстен, за да ни представи доклада. Thank you, Chair. Thank you also for the благодаря, господин председател. Благодаря ви за поканата. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, ще Изказването ми ще е в три части. Първо ще ви представя общата ситуация, след това ще се спра конкретно върху обхвата на одита, накрая ще ви изложа констатациите ни. Нека първо ви представя общата ситуация. Одитът се отнася до хуманитарната помощ, предоставена на шесте държави в региона на големите африкански езера за периода 2011-2015 година. Европейският съюз средно изразходва по 60 милиона годишно за хуманитарна помощ за региона. През въпросния период са били предоставени 300 милиона. Как са били изразходвани тези средства? Половината от тях са били насочени чрез организации на ООН, останалата половина чрез неправителствени организации. Повечето от средствата са били изразходвани по-нататък по веригата чрез сключване на договори с подизпълнители. Какъв въпрос и зададохме в началото на одита? Запитахме се каква е била ефективността. Успяла ли е комисията ефективно да управлява предоставянето на хуманитарна помощ за региона на големите африкански езера? Поставихме си няколко под въпроса. Единият бе свързан с това дали са били поставени правилните приоритети, другият се отнасяше до мониторинга, третият се отнасяше до целите. Били ли са постигнати заложените цели или не? Какви бяха констатациите ни? Ще се спра наистина върху онези констатации, които според мен се отнасят до най-важните проблеми. Като цяло Оценката ни бе положителна. Цитирам от доклада. Хуманитарната помощ за населението, засегнато от конфликти в региона на големите африкански езера, като цяло е била управлявана добре от комисията. Казваме като цяло, тъй като винаги използваме тази формулировка в сметната палата. Почти никога не казваме винаги. Що се отнася до разпределянето на средствата и приоритетите, установихме, че липсва до някъде адекватна документация, което не ни даде възможност да направим оценка на предложенията, представени на комисията. Не можахме да им направим сравнителна оценка по същество. Комисията не е разполагала с достатъчно допълнителна информация. Това ме отвежда на една от основните ни констатации. На нея са посветени два пасажа в доклада ни. Точка 30 и точка 31. В какво се състои основният въпрос? Основният въпрос е как се използва финансирането от Европейския съюз. Можем ли всъщност да установим какъв размер от предоставените средства, средства на европейските данакоплаци, действително достига до крайните бенефициенти. Не можем да направим такава оценка, не може да я направи комисията. Знаем, че са били предоставени услуги, финансирани за средства на европейските данакоплаци, т.е. били са постигнати резултати, но не можем да направим изводи за това какъв процент от тези средства са били изразходвани за бежанците и какъв процент от средствата са били изразходвани за други цели приспаданията за изпълнители и подизпълнители, донорът не знае в какъв размер са били тези приспадания. Това е един от основните въпроси. Според мен трябва да се погрижим за това, колкото се може по-голяма част от предоставените средства да достигне до нуждаещите се. Понякога има проблем с това. Настоях спрямо аудиторския екип да се опита да се здобие с всички данни за управленските и административни разходи, т.е. за средствата, които се приспадат за подизпълнителите, за Световната продоволствена програма на ООН и други структури. Беше обаче невъзможно да получим такава информация така че не знаем точно каква част от средствата на европейските данакоплаци действително се инвестира за бежанците в региона. Действително не знаем. Този проблем трябва да бъде решен в бъдеще. По въпроса за ефикасното използване на хуманитарната помощ. Вече сме изразявали своята загриженост във връзка с това в други свои доклади, по които имах честа да съм компетентен член. Цитирам ви, например, доклада от 2011 година, един от двата доклада за средствата, предоставени по линия на ООН, на организации на ООН в полза на държави засегнати от конфликт. Прочетох едно интервю с заместник-председателя на комисията комисар Георгиева в Санди Таймс от 15 май. Съдейки по това интервю, мога само да заключа, че вижданията на Сметната палата и на комисията си съвпадат. Цитирам казаното от госпожа Георгия в това интервю по адрес на ООН може да предоставим още 1 милиард долара на онези, които са на предната фронтова линия на хуманитарните кризи, ако намалим управленските и административни разходи с 35%. Това е предизвикателство, с което според мен можем да се справим. Тези думи на заместник-председателя на комисията показват, че нейното виждане си съвпада напълно с виждането на сметната палата. Не е ясно какви са точно административните и управленски разходи, но е ясно, че са прекалено високи. Това е една от основните констатации в доклада. Предстои ни да извървим още дълъг път. Мисля, че Комисията и Европейският съюз трябва да са по-активни, да поставят по-строги изисквания. Когато едната страна даде, трябва да даде и другата. Европейските данакоплаци инвестират не малко, но не се иска почти нищо в замяна. Има някои забавения в отчитането от страна на 8 агенции, но като цяло няма проблеми с мониторинга. Оценката ни е положителна. Последният ни въпрос – постигнати ли са целите? Отговорът като цяло е да. Постигнати са желаните резултати по проектите, предоставя се по ефективен начин хуманитарна помощ. Приветстваме много положителната реакция на комисията на нашите препоръки. Благодаря също така и на вашия колега докладчик, господин Пош. Благодаря му за много обстойния му доклад. Това е най-малкото, което мога да кажа за този доклад. Благодаря ви за вниманието, господин председател и уважаеми депутати. Благодаря ви. Веднага давам думата на господин Пош, нашия докладчик. След това ще дам думата на госпожа Макеван, председателка на Комисията по развитие. Е, Уважаеми господин председател, Уважаеми господин Пингстъл, уважаеми колеги, първо искам да благодаря на господин Пингстен и неговия екип за много точния и балансиран доклад. Много се радвам, че въпреки трудните условия на място, средствата на Европейския съюз се изразходват е, ефективно. Това се констатира в доклада на Сметната палата. Ние членовете на Комисията за бюджетен контрол няма да спрем да настояваме за подобряване на това или онова, но в този регион на големите африкански езера трябва да се отчете особеността, че хората са изправени наистина пред непредвидими предизвикателства през юни имахме решение за хуманитарната ситуация в Демократична република Конго. След това се проведе мисия на Европейския а, съюз в. А, на източния бряг на Конго. Оказва се, че десетки хиляди хора мръзнат, защото са тероризирани от военни групировки. Населението в Кибо, например, е пример за това. Там загинаха над 50 души, повечето от които деца. Няма да можем да решим проблема без сътрудничеството на правителството на Конго и международните хуманитарни организации. Ролята на Европейския съюз е много важна, но разходите за хуманитарна помощ могат да бъдат е, смислени само ако Европейския съюз е, е единен и в другите политически сфери селско стопанство, климат, економическа политика. Нека да очертая някои по-важни моменти. Един от приоритетите един от приоритетите на комисията е да помага на място за развитие, но този метод е ограничен от местните условия и в моите препоръки аз казвам, че е добре да се създаде даде платформа за обслужване за потенциални програми за помощ и развитие краткосрочната хуманитарна помощ трябва да се обвърже с дългосрочната помощ за развитие. Ако няма такава свързаност, економическата ефективност може да се провали. Доктор Мукве получи наградата Сахаров през 2014 година. Той на собствения си гръб е изпитал трудностите. Той самият е, като лекари трябва да различава между остри и хронични състояния. Нещо такова е и с нашата помощ. Týká mezinárodních organizací a Организация spojených народов. Е, в tomto ohledu apeluji на Европейската роля трябва да изиграят и международните организации, преди всичко ООН. Апелирам към Европейската комисия да подобри прозрачността на докладването и то в срок. Докладите трябва да излизат в срок и да бъдат много точни. Комисията разполага с система за редовно докладване, през по-кратки периоди, което улеснява оперативната реакция. Но аз смятам, че трябва да се прави анализ и на по-дългосрочни едногодишни доклади. Изненадах се, че комисията не, не проследява общо годишното развитие на хуманитарната помощ. Няма, не, няма съпоставяния за годината, няма примери за най-добри практики. Мисля, че комисията трябва да приеме препоръките на Сметната палата. Uh, Благодаря. Линда, знам, че трябва да излезеш, ако искаш да се изкажеш. Да, ще изляза, но ще остана моите асистенти да чуят отговорите. Чухме колко трудно е положението в района на големите африкански езера. Аз съм посещавала този регион. Моята политическа група се интересува особено от хуманитарната криза в региона. И е, парламента прие много критична резолюция през юни по тази тема. Условията е, за вътрешно разследваните лица там са ужасяващи, наистина ужасяващи. Това е един от конфликтите, който става все по-забравен. Е, един от многото такива забравени конфликти. Много се е, радвам на препоръките, тук ги коментира и докладчиката, именно че трябва да се свърз... да инвестира повече в свързване на помощта за възстановяване и развитие също така. Става а, дума а, не само за хуманитарна помощ, която е краткосрочна, а за помощ за образование и други. Аз се срещнах с доктор Макуеги в болницата му мината година, носителя на наградата Сахаров. И той ни разказа за с какви проблеми се сблъсква. Той получава средства от генерална дирекция ЕХО, примерно. Те са непосредствени средства за жертви на сексуално насилие но той има нужда и от по-дългосрочни инвестиции за разработване на мощности, на болнични услуги и така нататък. Та в такъв смисъл въпроса за обединяване на подобни видове помощ е редно вече да бъде решен. В Хаити има същия проблем и в други области, където са се случвали някакъв вид бедствия. Така че трябва да се работи по-координирано на, по тези въпроси, така че и да накоплатците да виждат, че парите отиват в тези, които се нуждаят от тях. Сега, за допълнителните разходи, не знам какви са подробностите, но оперативните разходи във всички случаи вероятно са по-високи за работа в области, където е трудно дори да се стигне до там, за да се работи. Така че е, вероятно не може да се сравняват тук така, трябва да се сравняват сходни условия, т.е. не може да се сравняват а, оперативи, разходите за работа в една спокойна страна и страна, където хуманитарните работници се охраняват от армията. Благодаря, благодаря, Линда. Благодаря, че дойде и се изказа. Сега нека да се обърна към комисията. Госпожа Димоло, вие ли? Не. Или не сте мисис? Не сте госпожа. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Да, това е, е господин Марко Панегали от Генерална дирекция ЕХО. Благодаря на е, Сметната палата и господин Пинстън за тяхния доклад, както и на е, докладчикът от парламента, господин Пуше. Що се отнася до комисията, ние сме благодарни на изключително доброто сътрудничество в подготовката на доклада. Проведохме ред срещи, обменихме мнения и излиза. И сега се появи този текст, който е много положителен. виждаме и е, коментарите и на Сметната палата и на колегите от парламента. Хуманитарната помощ в е, този регион се оказва ефективна. Много е важно да сме наясно, че става дума за конфликтна зона е, района на Великите Африкански езера далеч не е място, където е лесно да се работи в подкрепа на населението. И някои от констатациите в доклада се отнасят конкретно за този регион или за сходна среда, и са по-малко е, пригодни за изпълнение в други части на света, където е малко по-лесно да се работи. Затова е, отчитаме колко местни са бележките за този, е, за, то, за работа в този регион. Когато се говори за възстановяване и развитие, трябва също така да се мисли какво потенциално може да бъде постигнато в подобни региони, защото трябва да се спазят и изискванията за осигуряване на сигурност и стабилност. В противен случай всички усилия за възстановяване и развитие няма да се увенчаят с положителен изход. Комисията като е, цяло приветства доклада, който е положителен. Има отделни компоненти, които могат да се използват за разработване на стратегия. И тук не става дума да се променя начина по който работи нашата генерална дирекция в този регион, а да пригодим, да подобрим, да развием някои от е, елементите, по които има бележки. Напълно сме наясно, че има какво да се подобри в е, начина по който ние оценяваме различните предложения. Евентуално и в сравнителен план. Също как да се идентифицират реалните разходи за отделните проекти – тук основно предизвикателство е, че никак не е лесно да се устойностят отделните елементи на проекта. Затова трябва така да работим в един относителен план, защото не знаем а, каква част от средствата ще бъдат отделени за отделните пера. Имаме една предварителна прогноза. Знаем така горе-долу, слагаме и едни допустими разходи. Но след това много зависи от вида проекта и намеса и региона, в който се изпълнява проекта. В някои е, зони, примерно, разходите са големи е, заради разходи за транспорт или поради съображения за сигурност. В други области това не е така. We, I would like to, uh, Бихме искали да изтъкнем, че Комисията още не работи по 8-те препоръки, които са формулирани в доклада, но вече започнахме да оглеждаме и да извършваме подготвителна дейност по отделните направления. Създадохме работна група, която е, работи по отделните, по всяка отделна препоръка. Е, някои от тях са лесно изпълними, е, защото или вече са изпълнени, или в момента се изпълняват и ще бъдат доведени до успешен край. Други предполагат много по-интензивна работа, не само в нашата дирекция, но и координиране с други а, заинтересовани страни с ООН, с колегите ни от Генерална дирекция сътрудничество и развитие. Нашата политика във всички случаи е да си сътрудничим а, максимално прозрачно с всички организации в рамките на ООН и други международни организации – затова и не можем едностранно да променим начина на работа. Можем, разбира се, да обсъдим с нашите партньори от ООН как да подобрим прозрачността. Не можем обаче да постигнем реални резултати в това отношение в краткосрочен план. И последният ми коментар е, че а, докладът се обсъжда също и в съвета. Днес ще се приемат препоръки. И там също се оценява положителната оценка в доклада и признаването на работата на нашата генерална дирекция. Няколко заключителни думи от господин Пингстад. to add anything about what was said by the chair of your Съвсем накратко. Коментара за свързването на помощта за възстановяване и развитие има какво да се до, до, да се каже допълнително по този въпрос. Действително, разходите, допълнителните разходи трябва да се отчетат в смисъл такъв, че те могат да бъдат по-големи спрямо трудните обстоятелства. Но комисията казва, че има данни за това какви ще бъдат режийните разноски по проекта, но като че ли нямат голямо желание да ни дават тези данни. Тя, ние сме посещавали много мя... обекти на място, както и сме говорили с ваши колеги. Напълно сме наясно колко изключително сложни са обстоятелствата. Така че това правило от 7% не е, е твърдо желязно. Но когато има е, съответните цифри и те не са предоставени, за мен това вече е липса на прозрачност. Затова цялото наше усилие трябва да е прозрачно. Тук става дума за да, парите на денакоплаците и те трябва да знаят колко, какви от нашите пари отиват в е, тези области, където действително условията са кошмарни. Е, тоест, може би, е, липсата на прозрачност е само към парламента. Може би тези неща могат да се решат много лесно между парламента и комисията. Благодаря на всички, благодаря и за коментарите на комисията. И е, последно давам думата на докладчик. Е, мислим, че тази дебата оказа. Благодаря. Мисля, че този дебат показа колко е балансиран и пълен докладът на Сметната палата. В едно не съм сигурен дали искането ни за намаляване на режийните разходи трябва наистина да се изпълни по отношение на този, тези трудни конфликтни региони и хуманитарната помощ за тях. Благодаря и на Сметната палата и на комисията бях очаквал нещата да са много по-сложни. Um, Благодаря на комисията, на палатата и на господин Пош. Благодаря ви за добрия доклад и чудесните разисквания. С това приключихме за днес. Последните две точки са разни въпроси и следващи заседания. Приключихме за днес. Закривам заседанието.